Good morning, friends. We start the meeting. Um, Колеги, започваме заседанието. Предполагам, че може да приемем дневния ред с следните изменения. Пета точка ще разгледаме преди трета. Защо? Тъй като имаме гост. Госпожа Йоми Ренстрем, председател на комисията СЕДЕК, Комисията социална политика, култура, заетост на Комитета на регионите. Много често говорим за регионалните аспекти тук в нашата комисия и за това е чудесно, че тя е тук сред нас, за това ще й дам бързо думата. И така, сега превод. Превод имаме на всички езици, изключение на малтийски, хърватски и е, ирландски. Няколко думи за нашата делегация в Eurofound. От 18 до 19 юни една делегация от нашата комисия посети фундацията. Секретариатът е изготвил информационен бюлетин, който резюмира информацията от посещението. Депутатите са го получили сред другите документи за това заседание. Искам също да ви припомня, че имаме изслушване днес. Това изслушване е в 15 часа връщане на производствата в Европа, връщане на работните места в Европа. Много са много бяха силни исканията да се организира това изслушване от ваша страна, затова ви моля да присъствате, да не сме малко онези, които а, присъстваме в залата на изслушването. И така сега ще дам думата на госпожа Йоми Ренстрем. Първо искам да ви благодаря Аз бях в Комитета на регионите вчера. Говорихме с господин Николас Шмидт, който представляваше Люксембургското председателство. Имахме също така и представители на синдикатите, помишлеността, бизнеса. изключително интересна, оживена дискусия, която смятам, че беше и плодотворна. С тези встъпителни думи ви давам думата. Добре дошла при нас. Yes, you can speak your own language. Може да говорите на шведски, разбира се. Ehm. Много ви благодаря за това, че ме поканихте. Много се радвам, че съм тук, защото това затвърждава сътрудничеството между вашата комисия, както и комисията СЕДЕК на Комитета на регионите. Както знаете, Комитетът на регионите през февруари тази година започна нов мандат, имаме нови членове, нов председател и ново разпределение на задачите между отделните ни комисии или комитети. И тогава комисията, която аз оглавявам, комисията СЕДЕК, бе създадена сляз, извинете, сляхме предишни две комисии. За мен е чест да съм председател, ще бъда председател през следващите две години. Макар, че това е нов комитет, Комитет на регионите започна тясно сътрудничество с вашата комисия. Работи много добре с вашите докладчици, докладчици в сянка по много важни въпроси, като например указания, въпроси свързани с здравословните условия на труд, както и други въпроси. Включва и Европейската платформа за недеклариран труд, рамката за стажове и реформата на системата ЕУРАС. Подобно на парламента, Комитета на регионите подчертава значимостта на економическата и социална политика в общия контекст Имаме предвид целите от 2020 година, въздействието на бюджетните съкръщения и за това държим на тези въпроси. Вчера, както казахте, госпожо Ловскок, имахме възможност да се срещнем в комисията СЕДЕК на Комитет на регионите госпожа Улфскок изпрати едно много ясно послание в своята реч към нас. Тя каза, че вие работите по доклад от собствена инициатива за социалния дъмпинг. За нас това бе много интересно и с удоволствие бихме искали да участваме в този доклад със свои идеи. Обедена съм, че това сътрудничество ще е отлично и за двете институции. Важно е да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Ние сме консултативен орган и за това трябва да предадем гласовете от места, от региони на вас, за да може цялото законодателство, а между другото три четвърти от законодателството се прилага на регионално и местно ниво, трябва да премине през консултации с представителите на регионите и градовете. Това е много важно, ако искате това законодателство наистина да сработи по места. Гражданите на Европейския съюз последните години изпитват голям скептицизъм към европейския проект. Регионалните политици, онези, които са в Комитет на регионите, могат да изиграят много важна роля, защото по места можем да върнем Европейския съюз обратно на обикновения граждани. За да може да оцелее европейския проект, жизнено важно е ролята на Съюза в живота на хората да стане по-ясна, като че ли хората загубиха надежда, че Брюксел може да направи нещо, смятат, че Брюксел е много далеч от регионите и градовете. Затова смятам, че двете ни институции, ЕК, имат огромен потенциал а, за въздействие, ако работим заедно. Колкото по близко и тясно сътрудничество работим заедно, толкова повече регионалните потребности ще влязат в законодателство, както и ще е, може гражданите да усетят ползата. Имаме много идеи, има огромно желание двете институции да работят заедно. Имаме становища по собствена инициатива, които се изготвят в момента. Независимо от това, и Европейската комисия трябва да излезе с законодателни предложения за социалната политика и заедостта в Съюза. Комисията на Юнкер като че ли има един холистичен подход към заедостта. Мисля, че не сме единствените, които са го забелязали. Затова заедно трябва да окажем натиск върху комисията, за да се направят силни предложения и да се разрешат проблемите с заедостта в Съюза, що се отнася особено до високата безработица, разминаването между уменията, практиката, социалната изолация, изключването, изтичането на мозъци, социалния дъмпинг. През октомври миналата година председателят Юнкер се обърна към Европейския парламент с един апел. Той каза, Европа трябва да работи по-активно, за да може гражданите да и повярват повече. Особено да получи нещо като рейтинг 3А сред гражданите, както се опитваме да получим такъв рейтинг и по економически и финансови въпроси. Независимо от тази висока амбиция, ние сме много далеч от постигането на тази цел. За да го постигнем, трябва да инвестираме в проекти, които не просто много бързо могат да да бъдат приложени, но имат и дългосрочно въздействие, инвестиции в умения, граждане на деца, жилищни услуги, инвестиции в социалната економика. За да може да се предоставят тези услуги на гражданите, имаме нужда от много силни регионални органи на властта. Поради кризата се урязаха много бюджети, направиха се много съкръщения, инвестициите паднаха. Нещо трябва да се направи. Имаме нужда от един валутен съюз, който да допринася за устойчивия растеж и развитие в бъдеще. Имаме нужда от един валутен съюз, който да защитава европейски социален модел и европейска социална економика. А, също така един съюз, който защитава връзката между социалните партньори, защитава а, и достъпа до пазара. Имаме нужда от социални политики, минимални ставки на заплащане, които се решават на национално ниво. Разбира се, социалните партньори на европейско национално ниво трябва да участват в целия процес. И така стигам до последното предизвикателство, пред което сме изправени. Много се надявам Европейската комисия да може да запази своето обещание, спази, извинете, и да може преди коледа да излезе с един пакет за мобилност и социално развитие. Искаме един пакет, който да не е, да не бъде несправедлив. Напротив, искаме справедлив пакет за служителите, така, щото да сложим край на тази вървяща надолу спирала, що се отнася до заетостта регионалните политици, местните политици усетиха кризата на гърба си. Що се отнася до социалната политика, ние сме хората, които трябва да направим нещо и аз се надявам а, да можем да ви подкрепяме в работата ви в тази област. Много ви благодаря за това, че ми дадахте възможност да бъда днес тук. Много ви благодаря. Благодаря много за представяне на темата. Благодаря, радвам се, че сме тук. Отличен опит зная колко е, хубаво е да работим съвместно Комисията е, за зето с Комитета на регионите. Наистина последните 6 години, откакто съм в този парламент, е, редовно съм присъствала и участвала в обсъждане на докладите и съм поддържала връзки с повечето колеги. Всъщност ние е, в известен смисъл сме израснали заедно политически, в също политическо семейство с е, различни колеги, сме е, съграждани и е, така имаме общи идеи за това как се прави политика много важна именно тази връзка с нашите региони и общини. Всъщност, е, вие засегнахте най-сериозните проблеми, пък и необходимостта комисията да участва и да работи по-активно в социалната сфера. В момента очакваме нейната реакция е по много теми. Надяваме се комисията да излезе с добри, конкретни инициативи по много въпроси. Имаме нужда и от пакета за мобилност. Какви са в тези връзка вашите очаквания по отношение на пакета за мобилност? Какво очаква вашия комитет? По-късно на дневния ред е, е, на нашето внимание ще бъде и цифровия вътрешен пазар. Имате ли конкретни интереси? Е, нещо притеснява ли ви? Засяга ли ви конкретно във връзка с тази тема? И нещо друго. Общностни, регионалните организации и тяхната роля в борбата с бедността, особено бедността сред децата, проблем, за който трябва да се търси кратко срочно и дългосрочно решение. В момента е особено спешен този въпрос не само от гледна точка на Германия, разбира се и други държави също, а именно социалното и професионална интеграция на беженците от е, ваша страна ще има ли инициативи, тъй като общините на мест, местните органи за управление е, са особено засегнати от този въпрос? от този проблем. Какво мислите по тези проблеми, най-спешните, най-неотложните? Какво е, смятате, че бихме могли заедно, ние като комисия и вие, да действаме, за да а, а, стимулираме, да насърчим комисията да действа? да, можете, председателката каза, можете да отговорите е, веднага. Благодаря ви много за въпросите. Благодаря за хубавите думи по отношение на нашето сътрудничество. Наистина работихме много добре последните години. Сътрудничество с парламентарните комисии се разви, работата ни стана много по-интересна по този начин в Комитета на регионите. Въпросите, които вие поставихте, са наистина големи, важни въпроси, защото ние в Комитет на регионите работим непосредствено с гражданите и виждаме какви са социалните проблеми, економическата криза и как те са се отразили върху хората. И когато става дума за мобилността, много хора се налага да се премест, да пред, сменят местожителството си именно поради е, такива проблеми. Ние на практика не сме срещу трудовата мобилност. Разбира се, хубаво е да има движение из Европейския съюз, но има е, различни нива и различни законодателни рамки в отделните държави членки. В Швеция, например, ние не бихме искали хора да, да идват е, в е, Швеция и да получават, тези, които идват в Швеция, да са да работят при по-неблагоприятни условия, отколкото местните граждани. Смятам, че трябва да има равнопоставеност и трябва да хармонизираме законодателство в този смисъл. Но понякога, когато говорим за цифровията програма, наистина необходимо е европейско законодателство, европейски подход и съответните економически ресурси, за да можем да координираме тези проблеми между отделните държави и членки защото ако законодателствата са различни в отделните държави членки, поне по някои въпроси трябва да има едно цялостно европейско законодателство. И наистина ние можем да излезем с предложение какво би могло да се направи. Не бихме казали, че в Швеция искаме да имаме по-низко, да занижим нивото, за да се доближим до други държави членки. Напротив, трябва да вдигаме летвата нагоре когато говорим за трудово законодателство, възможности, заплащане така че платформата не трябва да бъде занижена, когато и да стигнем до проблеми като социалния дампинг или нивата на заплащане на е, хората. Когато е, слушам и следя дискусиите, обикновено се търси краткосрочно решение. Хората бързат, но ние знаем, хората, които имат опит в областта на социалните въпроси, знаем, че образованите и социалните проблеми не могат да се решават с прибързани краткосрочни реформи. Трябва да се търсят дългосрочни, устойчиви решения за бъдеще, които са трайни и това е, е въпросът, по който трябва да работим, за да имаме устойчиви решения в бъдеще, а не просто една бърза възвръщаемост на инвестициите. Тук трябва да търсим равновесие. Благодаря, госпожо, за това, че бяхте с нас. Благодаря, че поддържате огъня, така да се каже, добрите отношения между комисията е, по заето с парламента и комитета на регионите, започваме амбициозно и се надявам, че в този дух ще продължат нашите контакти. Често говорим за регионални е, въпроси, обсъждаме регионалните аспекти на заетостта и социалната политика в тази комисия, така че сигурна съм, че ще намерим възможности да да си взаимодействаме в, е, е, и в бъдеще. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да се видим скоро отново. Okay. <clears throat> Then we will proceed to uh, item on the... Така сега да минем на трета точка от дневния ред. Това е Ойрис. И ще дам думата на господин Бекър къде се намираме в момента, как стоят нещата и каква е целта ни. Благодаря, госпожо председател. моля, да, ще ви помоля да изтърпите моя австрийски и английски, но понеже всичките материали са английски, щеше да ми се наложи е, да ги превеждам първо на немски и да се объркам и аз пък и да затрудня и вас. Така че да ви кажа следното. Имахме среща тристранна на 15 септември, преди около седмица. Програмата ни не можехме да из, изпълним 100%, тъй като се разпростяхме в дискусии по основните въпроси, а именно структурите, отговорностите, разпределение на отговорностите преди всичко, тъй като това е основната ни цел, преди да стигнем до подробностите. Така че стигнахме до член 4, където се третира въпроса за организации, които подават заявление за партньори по ЮРЕС, е, трябва да имат възможност, капацитет да изпълняват три задачи по ЮРЕС. И временно се споразумяхме, се съгласихме е, и се обединихме около предложението на председателството да имаме максимално широко участие на всякакви възможни пар партньори. И временно се е, съгласихме, че ще казваме организации, без да разграничаваме Придържаме се към потенциала, възможностите на всяка организация и до каква степен са в състояние да изпълнят задълженията си. След това стигнахме до член 8. Това той се отнася до включване на съществуващите лицензионни системи в няколко европейски страни и това бе изпълнено успешно. Обсъждахме и изменението, предложено от Европейския парламент, за възможността да се обжалва срещу отказ за допускане приемане на европейски партньор В положителен смисъл е, разгледахме този въпрос. Е, договаряхме, преговаряхме по девети член, който изяснява отговорностите на членове и партньори. И обсъдихме една важна тема, именно достъп, достъпа, достъпността на всички видове услуги за хора с увреждания. И се разбрахме, че ще отделим една конкретна точка, посветена само на този въпрос в общите разпоредби. И комисията обеща да предложи проект за компромисно предложение, Вчера в групата на докладчите в Сянка обсъдихме въпроса отново. Член 6, който се отнася до отговорностите на Европейското координационно бюро. Съгласихме се по няколко въпроса. Единия беше дейностите по отчет, е, докладване. Той бе отложен. Решихме да го е, обсъдим заедно с член 9 по-късно, след това член 7 относно отговорностите на националните служители, националните координатори. бихме искали да се гарантира максимал, да прехвърлянето на максимална информация за заявление за търсене на работни места. Мисля, че това е добър подход, също така и диалога между националните координатори и националните социални партньори. Това е също много важно. Не можахме да разгледаме други въпроси, понеже не ни стигна времето, но следващата седмица в, в рамките на два дни ще продължим тристранните преговори, за да можем да отхвърлим повече работа, за да се доближим до целта си. Отново благодаря на председателя на комисията, който и председателства и тристранните разговори. Нейната роля е много важна. И е, аз, е, докладчите в Сянка, е, и аз и благодарим за нейния наистина дух на, на взаимодействие, съдействие, с който насърчи работата в голяма степен. Благодаря. Благодаря много, господин Бекър. Както казахте в уводните си думи, на 15 юли имахме начал, първоначална среща, трилог след на 2 септември и третия трилог ще бъде на 15 септември. Следващите тристани преговори ще се състоят следващата седмица. Тази седмица ще се готвим за тях. Сега ще дам думата на Шон Саймън, който е един от докладчите в Сянка. Благодаря. Благодаря. Ще бъде кратък. Няма да говоря по трилога, но по доклада. Знаем от секретарията тази седмица за работна програма на комисията, според която, цитирам, е в пакета за трудова мобилност ще бъде включен ревизиран Еврос. Юрос. И това е объркващо. Питам се дали някой от комисията тук би могъл да хвърли малко повече светлина, дали ревизираното юро ще бъде включено в е, пакета за, за трудва мобилност, дали това е Еврос, по който в момента работим или след края на тристаните сещи комитета ще, комисията ще започне да ги преразглежда отново. Е, би било полезно, ако поясните този аспект на нещата тук. Господин Ман има думата. Аз не съм докладчик в сянка но имах удоволствието, е, щеше да е по-хубаво да чуя в оригинал всичко това, но и австрийски и английски не беше лош. Някои идиоми в немски, австрийски, е, немски, австрийски, немски, може би не, не съществуват на английски, но щеше да е много по-разбрано, ако беше на австрийски, немски. Бих не съчил друг път да направи е, това, но сега съм благодаря за доклада и съм съгласен. Uh, и така, давам думата на господин Бекер отново за отговор евентуално на въпроса на господин Саймънс. Um, uh, members, uh, dear chair, I cannot. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, не мога да отговоря. Нямам обяснение за това как протичат генералните репетиции на генералните репетиции и така нататък. Следващата седмица ще обсъдим това с комисията, така че тогава ще мога да ви дам истински, същински и най-вероятно близък до действителността отговор. Аз мога да отговоря сега от тяхно име, но нека първо да чуя какво имате да кажат, преди да го направя. Благодаря. Okay. Hmm. Okay, we'll come back to that. Uh, Благодаря. Чудесно тогава ще ще го обсъдим по друго време. За сега ни остава обещанието от страна на господин Бекет, че ще търси отговор на този въпрос. му... Приключваме трета точка от дневния ред и минаваме към четвърта създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на труда на черно, на декларирания труд. Господин Пирински има думата като докладчик. Thank you, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Колегите, най-вероятно вече имате резюмето на предходните ни обсъждания по този въпрос. Секретарията раздаде вече брошурите, така че могат да, си, да добият представа за последният пети трилог, протекал неодавна. Преди да премина по същество, бих искал да подчертая следното. А именно, загрижеността, загрижеността на нашите партньори от съвета, обострена такава, за прерогативите на държавите членки и дали въпросната платформа няма в крайна сметка да се яви нарушение на редица решения, които държавите членки всъщност имат право да взимат и или да не взимат. И това неугасващо безпокойство, така да се каже, е в основата на удържането на е, национална автономия, на автономията на държавите членки да се произнасят по този въпрос. И вече сме стигнали именно до тази точка, до този пункт в дебата, когато всъщност е абсолютно необходимо да се споразумеем за конкретен текст. Така че приканвам всички колеги, представители на различни политически групи, да припознаят качеството на платформата, а именно обмен на информация. Това е нейното главно качество, нейната главна характеристика. Обмен на информация за това какви са различните форми на труд на черно, които се полагат в различните държави членки. И следователно оттам да извадим полки за практиката в различните държави членки. Надявам се, че на следващите заседания, които ще проведем от началото на октомври на сетне, ще можем да напреднем или поне в достатъчна степен, за да можем да приключим преди края на годината. И така искам също така да взема повод от а, м, днешния ни дебат, за да кажа следното. Тук в а, м, парламентарната ни комисия често обсъждаме всякакъв вид въпроси, свързани с полагането на труд, например, като домашни помощници или болногледачи. Нямаме достатъчно информация обаче по всички тези въпроси, която да ни послужи в раз... нашия доклад за недекларирания труд. Къде можем да почерпим информация? Има ли някъде събрана информация по тези въпроси? Споменахте посещението по-рано в Еврофунд и искам да попитам дали има възможност да почерпим данни именно от тази фундация за целите на доклада за недекларирания труд. Благодаря. Uh, uh, uh, да, казах, разбрахте, колеги, вече, че това е петият трилог, петата тристранна среща и следващата е предвидена за октомври месец. И сега Остава ни само гласуване. Благодаря ви, господин Пирински, за изложението. That's the EGF. That's the next one. That's the Uh, uh, uh, Започваме. Параграф първи. Компромис е А. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис Q. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 16 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно Изменени 16. The vote is closed. Край на проверката. Приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност, проверка на 17-то изменение отново. Край на проверката. Отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 19-то, начало на проверката. Край на проверката. По електронен път. Двадесет първо е оттеглено. Стигаме до компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме за всеки случай електронно 27 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28, всъщност, извинете, 29-то поправя се председателката за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 на 9 страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка за всеки случай. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 65-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме за всеки случай 66-то изменение, за да видим дали наистина се отхвърля начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис G, G, латинско, за, против, въздържали се, приема се. И изменение 90-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. Дали да проверим? Проверяваме. Край на гласуването. Компромисно изменение хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и латинско. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. компромис J, J. Това всъщност е устно изменение от НП. Вместо забелязва, приветства. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка за 121 изменение за всеки случай. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, приема се. 122 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка на 122. 122 начало, край, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме за всеки случай 127 начало на гласуването. Край. Приема се. 100 128 за против въздържали се Отхвърля се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. 137 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 заедно с 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 141 изменение се гласува като добавка към компромис L. Само, че сега трябва да го гласуваме отделно, защото вече гласувахме за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме за всеки случай 141 начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 147 изменение се отегля. Компромис М сега. За, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 проверяваме начало на гласуването, край, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме за всеки случай 156 за, всъщност начало, край и е отхвърлено. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 157 за всеки случай. Начало, край, отхвърля се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 177 и изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 177 за всеки случай начало на гласуването, край. Приема се с два гласа в повече. 179 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме за всеки случай 179 начало на гласуването, край. Приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. Проверка за всеки случай на 181 во начало на гласуването. Край. Отхвърля се. И така гласуваме изцяло, така измененото целият проектодоклад доклад за, против, въздържали се, приема се. Да, за всеки случай обаче предлагам да го гласуваме електронно, така е всъщност по правилата за новото електронно гласуване и така. Начало на гласуването, край и резултатът е 36 за, 14 против, 1 въздържал се. Какво, какво е сега наред? Това бе всъщност гласуването за днес. А, не е приключило гласуването. Още не сме в междучасие. So we vote uh, electronically uh, on the globalization adjustment fund. Гласуваме общо за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в случая Ал Италия. Кой е за? Гласуваме електронно. Електронно гласуваме. Начало. Край. 47 за, 4 против. И сега вече сме в края на тази точка. Приключихме гласуването за днес. Благодаря ви. И минаваме към осма точка от дневния ред. Okay, then we proceed to item 8 on... Осма точка, препоръка. Препоръка, както всички си спомняме всъщност, че това е препоръка на съвета, защото през септември месец комисията започна законодателство по относно борба срещу дългосрочната безработица и сега всъщност е дошъл момента комисията да ни представи това свое предложение за препоръка на съвета относно дългосрочната безработица. Uh, Комисията все още не е тук, така имаме малко между часи от 2-3 е, минути, докато дойдат, защото няма смисъл да започнем да обсъждаме техния доклад преди да сме ги изслушали. И така, една-две минути почивка. Благодаря. The commission is now here. И така комисията е тук. Даваме още две минути толеранс. След две минути започваме. Възобновяваме заседанието. Добре дошли. Господин Мишел Серос, генерален директор в Генерална дирекция Трудова заетост. Ще ни представите препоръка на съвета относно дългосрочната безработица. Това ще бъде основната презентация, но първо, ако обичате, отговорите на въпроса, който предшестваше вашето идване. Благодаря. Благодаря. Добро утро на всички. Да, колегата Серж ми каза, че е имало въпрос за пакета за мобилността. Както знаете, комисията работи по този въпрос. При... Ще го приемем през декември тази година. Въпросът е защо ЮРЕС е част като част от този пакет. И да, наистина в писмото за намеренията, изпратено от президента Юнкер, ЕУРЕС бе споменат заедно с пакета за мобилността. Какво можем да кажем по този въпрос? Можем да кажем следното. Идеята е това предложение, което вече е подписано от комисията. авторството е на комисията, така че законодателният процес е в ход. От политическа перспектива всъщност това е неизключително важна мярка за подкрепа на мобилността на служителите и на трудещите се принципно. Това не означава обаче, че комисията има намерение да променя законодателството. Не е тази целта обаче на споменаването на Еврос в пакета за мобилността, а по-скоро да дадем знак, че работим по този въпрос предвид съществуващото вече законодателство и фундацията ЕОРЕС. И така ще ви направя кратко представяне на препоръката на съвета, предложението за препоръка на съвета, което изготвихме миналата седмица. Имаме Имам някои слайдове, диапозитиви тук на презентацията, които ще ви представя. Спомняте се, че това бе част от административната програма 2015. Целта бе комисията да насочи поглед към дългосрочната борба с безработицата, защото именно тази безработица е най-трудна за изкореняване. Виждаме, че по време на преодоляването на кризата всъщност започват да растат и цифрите на трудова заетост, включително и младежката безработица, с други думи, инициативата за младежка гаранция дава своите резултати, но няма промяна в цифрите за дългосрочната безработица. И се оказва, че имаме 20 милиона души, които са засегнати от тази дългосрочна безработица. С други думи, една доста голяма част от колектива безработни. Споменах младежката гаранция. Знаете, че тя е плод на препоръка на съвета по адрес, така да се каже, на държавите членки. Държавите членки след това трябва да нагодят прилагането на тази законодателна мярка в съответствие с тяхната национална специфика. За прилагането ще, за прилагането на тази мярка ще въведем специален механизъм за надзор и измерване на резултатите. Това ще бъде методологията, която ще използваме в случая на препоръката на съвета относно дългосрочната безработица, защото вече сме я пробвали с младежката гаранция в случаят на дългосрочната безработица ще използваме така да се каже механизмите, които вече са застъпени в Европейският социален фонд. На следващия слайд виждате някои наброски за състоянието. Виждате къде са най-тъмните петна. Това значи, че там има най-много безработица. Гърция, Италия, Португалия, Словакия и Испания. По същия начин се оказва, че именно и в тези държави са най-големи процентите на безработица като цяло. Нашата препоръка е да включим тези държави в процеса на конвергенция. Следващата, следващия диапозитив, следващият слайд описва проблема, така както е, го представяме ние в резултат на нашият анализ. Има четири страни на проблема, които присъстват във всички държави членки по един или друг начин. Има различни има различна степен на представяне, на присъствие, но присъстват като явление в всички държави. 73% от дългосрочните безработни са регистрирали. Тоест има 21%, които не са. Това се отнася до покритието, до статистическото покритие. Има четири държави Румъния, България, Латвия и Обединеното кралство. Тези четири държави Цифрата, процентът на регистриране на дългосрочно изпадналите от трудовия пазар е над 50%, т.е. няма никаква подкрепа от страна на местните власти, се оказва. Нещо друго, което е също толкова стряскащо, е свързано за, с политиката за активно, активна трудова заетост, на заетостта на активното трудово население – Оказва се, че политиките за трудова заетост не се използват много, в достатъчна степен, даже много по-малко се използват за съживяване на пазара, където могат да бъдат заети дългосрочно безработните, отколкото всички останали. С други думи, има още мерки, които можем да използваме. По въпроса за продължителността има нещо специфично, което е, се изразява в следното. Когато помощта за безработните вече не се изплаща, грижата за безработните преминава от, социално, от политиката за трудова заетост към политиката за социална грижа. И този период на време е около 14 месеца. Смисълът е, че трябва да продължим действието на тези механизми по-нататъка, отвъд приключването на изплащане на, подпома... на помощи. Общите ни впечатления са, че в много държави членки индивидуалната помощ. Индивидуалната оценка на всеки конкретен случай е, се провежда в първите месеци, следващите 12 или 18 месеца всъщност не се характеризират с никакъв такъв вид дейност. И се оказва, че това е изключително важно, ако желаем наистина да извадим от дългосрочна безработица колкото се може повече хора. И накрая за фокусът върху трудовият пазар. Оказва се, че много от програмите, които се предполага, че работят е, в областта на дългосрочната безработица, оказва се всъщност, че не са достатъчно пригодни за това. Така че се опитваме да поправим тази грешка. По-нататъка, е, смятаме, че има три основни стъпки, по които трябва да премине един безработен при включването си отново на, в трудовият пазар. Те са последователни, следват една друга. Първата е да се регистрираш в бюрата е, по труда. Оказа се, както ви казах вече, че в някои държави не всички дългосрочни безработни са регистрирани. Щом си регистриран, имаш право на всички мерки, които могат да ти помогнат да намериш работа. Това е първата стъпка и тя е изключително важна. Втората е така наречената индивидуална оценка, индивидуално подпомагане. Фактът е, че специалист ще проучи вашето конкретно досие, вашият конкретен случай. Това всъщност означава, че ще бъде оценена възму... трудовата, възможността за трудова реинтеграция, включването отново и съответните социални въпроси, които биха могли да бъдат свързани с всеки конкретен човек. Тоест, не се грижим само за трудовата е, заетост, а полагаме и социална грижа. И третата идея е така нареченото споразумение за връщане на трудовия пазар. Едната и другата, и двете страни всъщност полагат взаимно обвързващи си взаимно обвързващи цели, които да бъдат, например, обучение, или разрешаване на някои социални въпроси. Това споразумение между двете страни, както виждате, отново е свързано с трудовата заетост, но и с социалната грижа. Следващият слайд показва разликите между държавите членки относно базата данни на регистриралите се. Някои държави членки, както вече ви казах, които са в крайно, дясно, крайно дясното поле на абцисата се оказа всъщност почти вън от системата и това е обезпокояващо. Целта ни е да ги върнем обратно към нормалните цифри на регистрация на безработни. Следващ Тият слайд ви показва стъпките, през които преминава всяко едно от тези индивидуални интервюта или индивидуални случаи на професионален съвет, който протича през 18 е, месеца. Целта е да бъде оценен потенциалът на лицето и да се анализират всички евентуални спънки, които до момента са пречели на лицето отново да се върне на трудовият пазар. Целта на тази мярка е да се провежда от 12 до 18 месеца. 18-те месеца всъщност са според нас най- подходящият период или този период, който може да даде резултат след процес на индивидуални съвети на дългосрочно безработните. След тези 18 месеца се прехвърля случая от службите за трудова заетост към социалните служби. И накрая някои някоя, някои данни за така нареченото споразумение за връщане на трудовия пазар. Както ви е, казах, това представлява е, писмен договор, където се включват мерки за подкрепа и активно подпомагане, без разбира се да забравяме и, и социалната грижа, социалното подпомагане. С други думи, отново имаме социална грижа и трудова заетост. Това обаче се извършва чрез едно единствено гише. Целта е да улесним дългосрочно безработните, тъй като ако погледнем как стоят нещата в момента, се оказва, че те са натоварени с огромен брой административни е, задачи, формалности и перипетии, които вместо да ги улесняват, ги затрудняват. Тоест, въпросното писмено споразумение създава фигурата на един единствен събеседник, с който те управляват процеса за търсене на нова работа. В някои държави членки това е държавата, в други случаи това е общината или регионалната власт. Това е в общи линии въпросното споразумение за връщане на трудовия пазар. Както ви казах, сега на това на последният слайд ви показваме фокусът акцентът, който искаме да поставим върху нуждите на работодателя, защото работодателя трябва да има капацитет за освояване, така да се каже, на дългосрочно безработни граждани, но това усилие, положено от работодателя, трябва да получи съответното признание. тези места, които ще търсим на дългосрочно безработните, трябва да съществуват, трябва да бъдат създадени и за това именно не трябва да забравяме и подкрепата, която дължим по един или друг начин с финансово стимулиране или с данъчно облегчаване на работодателите. И в заключение, последният слайд ви представя нещо като обзор на всичко представено до момента. Смисълът на, това, на тази препоръка се състои от три пункта. Първото – индивидуална оценка. За момента нямаме такава. На второ място един единствен адресат за дългосрочно безработните – вместо да обхождат хиляди инстанции, да имат един единствен събеседник, партньор, който да разрешава и трудовите им проблеми, и социалните, и такива. И на последно място споразумението за връщане на трудовия пазар в писмена форма, както ви казах, подписано от двете страни. И така, до тук приключвам. Благодаря ви за вниманието и оставам на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Thank you for that introduction. Uh, and I'll start... Благодаря за встъпителните думи. Давам думата на госпожа Маран Шартие. Имате думата. Мерси буку. Euh, Много ви благодаря. Благодаря за вашето експозе. Наистина е много интересен този въпрос за въдворяването на трудовия пазар на дългосрочно изпадналите от него. Нас този въпрос ни вълнува от отдавна. Това е европейски проблем, който споде грижата, за който споделяме отдавна. Системата на анализ, така както е замислена, е много подробна, и прочие, и прочие. Но ако позволите, веднага ще посоча това, което смятам, че куца. Това може би не е много деликатно, но е ефикасно. Знаем, че има проблеми. Знаем го от практиката на държавите членки. Най-напред посочихте така нареченото индивидуал, индивидуална оценка. За мен този процес на оценка и индивидуално подпомагане е изключително важен. Вече имаме изводи за това колко добре действа тази система с младежката гаранция. Значи може да очакваме същият резултат и за дългосрочно безработните, защото именно тези, които отдавна търсят работа и не могат да си я намерят, имат нужда от помощ за диагностициране на проблема, а и за помощ при всички постъпки от административен характер, които трябва да предприемат, за да си намерят работа. Исках това да го подчертая дебело, защото това, според мен, прехвърля моста към следващата точка, която вие нарекохте общо гише или един единствен събеседник. Индивидуализирането разрешава много проблеми, но индивидуализирането е всъщност най-сложният процес в, в социалната сфера. За някои от тези конкретни случаи можем да кажем, че дългосрочната безработица идва от поколения в семейството. Много от тези хора идват най-вероятно от семейства, които от 3-4 поколения работят от части времено и каквото могат да намерят на парче. Затова именно тук индивидуалното подпомагане е решаващо. Като методика и като методика на работа в процеса на поставяне на диагноза. По-нататък. Втората точка, по която искам да ви е, говоря, както вече казах, е, е общото гише, общият събеседник, партньор. Има го в някои държави членки. Проблемът обаче е, че е в големите градски центрове. За момента обаче по-голямата част от дългосрочно безработните са в селските региони. Ако картографирате явлението и видите каква е разликата между градската и селската среда, ще си дадете вие сам сметка, че трябва да обострим действието на тази европейска политика в случая на селските региони. Да, ясно е това и така този извод се налага от всички въпроси, по които сме работили било то в случая с младежката безработица или някаква друга безработица, е, че тези явления са изключително силно представени в селската среда. Нещо друго, което е изключително важно в това общо гише е професионалната квалификация на въпросният събеседник. Той ще бъде специалист и ще предоставя специализирана професионална помощ, но в градска среда, в селските региони едва ли. И накрая, третата точка, да започна с следното. Казахте, споменахте договора за връщане на работното място на трудовия пазар. Чудесна, чудесна идея. Подписвам се с две ръце. И по, по, ако позволите обаче, точно тук работодателите имат нужда от нашата помощ трябва да има някакъв вид съветник или някаква друга подобна фигура в фирмите и особено в малките и средни фирми, която да тази фигура на съветник, на настойник, на наставник, която да помага точно в тази сфера. Малките и средни предприятия особено страдат от тази практика, защото именно малките и средни предприятия създават трудова заетост, а нашата помощ за сега, поне, за сега поне е насочена главно към големите, към едрите производители. Благодаря ви отново за усилията, които полагате за борба срещу дългосрочната безработица. Благодаря за тези думи по две минути от тук наседне за всеки оратор за въпроси и още два въпроса и ще ви дам думата за отговор. Давам думата на представителя на социалистите и демократите Хавия Лопес. Две минути. Много благодаря благодаря ви за представянето и нека да ви кажа, че абсолютно споделям вашето виждане, че трябва да има държавна политика. Скандални са цифрите. 12 милиона звучи скандално. Тоест 5% от активното население в Европа. Споделяме анализът ви в общи линии, но имаме и някои съмнения, които искаме да изложим и да видим как може да се разсеят. Предложението е ясно, очертава някои от трудностите, които съществуват още отдавна, именно регистрирането на безработните, оценката на конкретният е, случай на всеки един безработен, идеята за писменото споразумение за връщане на трудовия пазар е изключително положителна. Всичко това, разбира се, са основни линии, основни насоки. Разликите идват, когато започнем да прилагаме в конкретен национален контекст. С други думи, това ще бъде една обща рамка. Оттам насетне трябва да заложим съответно съответната гъвкавост, в някои случаи е, процентът ще бъде 10, в други 50 в конкретните държави членки. Да не забравя обаче ресурсите. Ресурсите сякаш не ги споменахме достатъчна степен днес целта, доколкото виждам в препоръката, е да се преразпределят средствата, с които вече разполагаме в социалния фонд и да ги насочим към дългосрочно безработните. 12 милиона безработни има обаче. Достатъчни ли ще бъдат парите от Европейския социален фонд? Това е въпросът, който аз си задавам и го задавам на вас. По-нататък имаме много други въпроси, но основното, което искаме да запитаме, къде ще се къде ще се създадат тези работни места, как смятате вие? И какво ще правим с тези хора, с които сме подписали споразумение за връщане на трудово място, но по една или друга причина не можем да изпълним това споразумение? Какво правим с тях? Ясно е, че някои ще успеят благодарение на обучение, но други няма. Какво ще правим с тях? Благодаря. Имате ли нещо против всички въпроси да се зададат и накрая да отговорите? Нямате чудесно. А санда. Санде има думата. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour... Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията за днешното му гостуване и приветствам предложенията за борба срещу дългосрочната безработица. Аз имам два ясни и точни въпроса по този повод. Да, наистина споменахте мерки, мерки, които да подпомагат фирмите, така че те да могат да се възползват в измерима степен от тези възможности. Трябва обаче да сме сигурни, че тези мерки ще дадат желания резултати. Наистина ще бъдат приложими за фирмите. И тук взимам повод отказаното от колегата Моран Шартие и питам, какви са тези мерки? Може ли да ни дадете някой пример? Второто, което ме вълнува е за кои региони става дума. Това ще бъдат регионите, където има най-голям процент на дългосрочна безработица или мерките ще бъдат прилагани към целокупната територия на Европейския съюз. Благодаря. Uh, Давам думата на Шон Саймон. Um, uh, e-, Много благодаря за много интересното представяне, което направихте. Що се отнася до регламента, трябва да ви кажа, че това дори не е козметична промяна. Направо невидима, което разбира се не е задължително нещо лошо. Така или иначе, бих искал да попитам дали службите на комисията са преминали през необходимия канален ред. Разбира се, че има програма, която казахте, че ще излезе, ще има предложение за препоръка на съвета, но преминахте ли през един канален ред на оценка, за да видите всъщност дали има голям смисъл от тази препоръка? Мислили ли сте да не правите никакво предложение, и чисто и просто да кажете, държавите членки имат различен подход, зависимост от пазара си на труда. В някои държави има добри, други не толкова добри подходи. Аз харесвам такива не много интервенционни регламенти, но се питам дали сте мислили изобщо да не, да не правите предложение за регламент. Благодаря. Госпожа Яшловяка, заместник председател на комисията. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą ciekawą informację e, dotyczącą rynku pracy e, adresowanego. Благодаря ви за цялата информация, бе изключително интересна. Имам следният въпрос към вас. Посочихте, че програмата е в действие или програмите, които вече действат всъщност, не са достатъчно ефикасни особено тези програми, които се изпълняват от държавните служби. Искам да попитам дали сте се обърнали към частния бизнес и какво би било според вас положителното и отрицателното в едно такова публично-частно партньорство. Искам сега да попитам и нещо друго. Ако някой, който си намери работа в резултат на контакт с индивидуален събеседник, този индивидуален събеседник, този индивидуален наставник, колко души може да обслужва. И накрая по повод на чираческите програми или програмите за обучение, колко могат да бъдат ефикасни, особено с пред оглед на това, че трудовият пазар е много гъвкав и изисква различен вид умения. Е, Следващия заместник председател Тормес има думата. Заповядайте. Да, много ви благодаря за отличното представяне, което направихте. Чудесно е, че най-накрая започваме да се занимаваме с дългосрочно безработните. Аз съм съгласна с вас. Трябва да се съсредоточим най-вече върху програми за активиране на политиките на пазара на труда, насочени към дългосрочно безработните. Тези политики на пазара на труда трябва да дават и права, и задължения, защото всеки безработен има права, има право да получава, например, социално подпомагане, но има и задължение. Има задължение да участва в програми, политики за активиране на неговите познания. Например, да бъде част от обучение и така нататък. Напълно съм съгласна, че една от предпоставките за успех е да се вземат предвид потребностите на предприятията, например какви са предложенията на пазара на труда, какво има. Аз съм дъчанка и от край време политиката ни е точно такава. Имаме отличен опит, който може да споделим. Има обаче в Дания нещо, което според мен липсва. Говоря за инструменти, за обучение и най-вече практики, свързани с професионална дейност. Тоест, кои са инструментите, които работят най-добре? Според мен това трябва да определим тук. Направи се едно проучване за това, кои са най-адекватните инструменти за борба срещу безработицата от дългосрочен тип, кои са най-ефикасните инструменти, т.е. какво да направим, за да може да се върнат тези лица на пазара на труда. И затова ви питам, кои според вас са тези инструменти. Нанска. Благодаря, Яна Цитнанска. Дякуем veľmi пекне, пани predsedajúca. A chcem sa пекне подяк... Много ви благодаря за тази инициатива. Както се спомена вече, Словакия е една от държавите, в която този проблем дългосрочна безработица е все по-болезнен. Вашият подход, според мен, е правилният. Тоест, индивидуалният подход към всеки един клиент, според мен, е много важен. Ще повторя това, което каза колегата Моран Шартие. Е, нужно е да има хора, които да съветват тези дългосрочно безработни. Тези съветници или настойници трябва да бъдат компетентни, обучени. И много често точно тук е проблема. Често тези служители не са достатъчно запознати, нямат достатъчно време, не са достатъчно компетентни и не могат да отделят достатъчно време на всеки един отделен безработен, за да му дадат достатъчно съвети. Смятам, че трябва да инвестираме в тези наставници, те трябва да бъдат повече и по-компетентни. Сега, що се отнася до това едно лице за контакт, да, трябва да се професионализира тази услуга. Не бива да забравяме, че тези дългосрочно безработни много често срещат проблеми и в живота си. Често те са бедни, задлъжняли са, много често дори мобилността им е до известна степен ограничена. Много често са загубили и мотивация. Трябва да им предоставим нещо като социални работници по места или нещо подобно, които да се срещат с тях, да ходят в дома им, да бъдат там, където те имат нужда от тях. Трябва да се използва опита, който вече е натрупан от някои неправителствени организации, които работят в сферата и които знаят как се интегрират дългосрочно безработни. И накрая Що се отнася до тези договори, които споменахте? 18 месеца след безработ... получаване на помощ за безработни, кога според вас а, може да се очаква пробив? Кога може да се очаква това лице да намери работа, след като подпише този договор? Защото това, което ме притеснява всъщност до известна степен, е, че това може да си остане просто някакъв договор и ако тези хора не получават достатъчно обучение, образование, курсове, преквалификация, всъщност няма да могат да си намерят работа. Благодаря. Грация, президенте. Е... Благодаря. Много ни харесва предложението на Европейската комисия по отношение на дългосрочната безработица. Защо? Може би защото движението 5 звезди в Италия а, направи точно същото предложение. Жалко обаче, че всичко потъна, защото Срещнахме стена от неразбиране. Това, което искам да ви попитам, вас, представителя на комисията, по какъв начин един безработен всъщност е насърчен да се обърне към тези служби или да се регистрира в този регистр, за който говорите на безработните. В моята страна, например, няма някаква такава подкрепа. Т.е. защо да ходя да се записвам в някаква служба, ако държавата не ми гарантира нещо като подкрепа? Защото в моята страна няма чувам други колеги, виждам много различни реалности в държавите членки. Как ние да се погрижим за дългосрочно безработните, ако няма форма за реална подкрепа на тези безработни. 18 месеца. В моята страна няма 18 месеца, в които държавата въобще се грижи за теб като безработен. Няма такъв период. Няма преквалификация за тези хора. Тогава как Европейската комисия ще подкрепи а, една такава задача. Защото иначе ще стане като гаранцията за младите, където голямът лъвския пай от финансовите средства отиват в агенциите за обучение, за преквалификация и младите не изличат никаква полза, дори минимална от тази възможност как ще го направите също така този мониторинг и ще направите оценка на използването на тези нови възможности. Европейският социален фонд би трябвало да бъде а, нещо като огромна банка, която да подава а, такива инициативи. Може ли фонда да дава такива средства? Може ли да задължите? И се надявам, че ще задължите всички държави членки да имат държ... такава подкрепа, защото безработните трябва да ядат нищо, че не работят. А в моята страна няма такава подкрепа. Много критични моменти има тук, които са изключително важни. Вашето предложение е точно такава, каквато ние искаме в нашите страни. Съжалявам, че нямаме. Приключих, приключвам. Няма условия. Трябва да създадете условията, за да се реализира това. Извинете, но това беше много важно. Господин Доминик. Мерси. Е, Благодаря. Препоръката на съвета за, по отношение на дългосрочната безработица, поздравявам. Мисля, че тя е в добра. Нещата върват в добра посока. Но напълно споделям това, което каза госпожа Шартие. Във Франция трудно се управлява този процес. Е, от една страна е, да се е, осигури съответно лице, от друга страна да бъде преквалифицирано. И второ, в крайна сметка това обслужване на едно гише, това, този е, индивидуален обработващ, е, до, до какво се свежда работата е, там. И в крайна сметка решението в е, борбата с е, безра... дългосрочната безработица е създаване на работни места а това е да се помогне на малките и сред... означава да се помогне на малките и средни предприятия да създават работни места, защото това представлява 95%, създава 90% от работните места. Това е една от мерките за борба с дългосрочната безработица и аз наистина е, смятам, че трябва да подпомагаме и е, раз, е, подпомагаме всъщност на тези е, съветници, е, които е, се грижат и насочват и хората в напреднала възраст за намиране на работни места. Госпожа Блинка, ви чуте. поня Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на Европейската комисия за това, че излиза с такова предложение. Имам няколко конкретни въпроса. Първо, информацията, която представяте, показва, че 23% от дългосрочно безработните не са регистрирани в някои държави, дори 50% не са. А, как тези хора трябва да бъдат регистрирани. Наистина ли смятате, че може да се постигне 100% регистрация на дългосрочно безработните? Ще ги насилваме ли да се регистрират? Ще ги принуждаваме ли? Е, видели ли сте какви са причините? Защо не се регистрират тези хора? Може би част от тях работят, но в черната економика или сивата економика, защото, както знаете, процъфтява сивия пазар в Европейския съюз. Дългосрочно безработните са загубили мотивация. Какви конкретни мерки а, ще направите, за да може да ги накарате да работят легално, а не да крекат на социални помощи. Съвети и нори неприемство. Сега, от друга страна, работодателите няма да скочат и да се зарадват на тази инициатива. Имаме нужда от мерки, които ще насърчат тези хора да наемат на работа дългосрочно безработни. Няма да успеем, ако нямаме достатъчно средства. Ако пари няма. Казахте, че може да се използва Европейския социален фонд. Смята ли а, Европейската комисия да разгледа, а може би вече е разгледала, а, възможности за това да задели конкретни средства и колко са те, дългосрочно безработните да се върнат на пазара на труда? И смятате ли, че сега като преразглеждаме 7 годишната програма, ще ни се наложи допълнителни средства да заделим за дългосрочно безработните и средносрочно безработните. Имате думата. Е, Благодаря. Благодаря за представянето от страна на комисията. Да, ние сме на мнение, че наистина трябва да има специфични мерки за тези, които отдавна страдат от безработици, а именно програми за индивидуално връщане към трудовия пазар, обучение и така нататък. Да не разбираме, да не забравяме обаче, че именно в държавите, където има най-много обща безработица и където има най-много дългосрочна безработица, са всъщност най-бедните държави в Европейския съюз и тези, които са в момента обект на интервенция на тройката. Испания, например. В някои от тях цифрата на дългосрочно безработните са, е над 53%. Затова смятам, че в диагнозата, в диагностицирането на картината трябва да се включи провала на политиката на затягане на колани, наложено от европейските институции под диригентската палка на световните финансови институции и ОИСР. Чудесна е, например, програмата за младежка гаранция, но за съжаление тя не действа във всички държави държави членки. Пак мога да дам примера на Испания, мога да дам и други примери, но искам да дам Испания. Там само 16% от младежите, които са безработни, могат да се ползват от младежката безработница. И следователно само може да се използва за плащане на по-малки квоти за социално осигуряване, докато си безработен. Това не е разрешение. Така че чакаме, ако е възможна оценка за въздействието на цялата система за младежка гаранция. Младежката гаранция и изобщо борбата срещу безработицата трябва да е свързана с създаването на работни места, с промишлеността, с реалната индустриална дейност и разбира се с колективното трудово договаряне. Трябва ни общо глобално решение, свързано с държавна политика и с минимална работна заплата, всъщност както ни обеща господин Юнкер, когато пое поста през ноември 2014 година и която все още не е в действие. Благодаря. Служа с Данока има думата. Yes, uh, има. Благодаря, госпожо председател. Част от въпросите бяха повдигнати, но аз искам да попитам за регионалното измерение. Комисията работи ли по конкретен план за онези региони, където има най-висока безработица? и каква ще е ролята на регионалните власти. Как ще участват те при създаване на работни места и при извършването на мониторинг върху лицата по създадените или при създадените работни места. хората, които са пред пенсия и които също са изправени пред евентуална безработица, възнамерявате ли в своите програми да използвате тези показатели като един от факторите? Защото имаме конкретни разпоредби за млади безработни, дългосрочно безработни, но какво ще кажете за хората над 50, които са безработни преди, точно преди пенсиониране. Благодаря, Романа Томч. No, she is not here. Няма я. Яна Тум. Sorry, Яна Тум. Яна Тум. Uh, имате думата. Благодаря за прегледа, който направихте за обзора, шокиращи цифри представихте, но в бъдеще ще говорим много по тази тема. Ще спомена два елемента. Имаме нужда от регионален подход. Имаме по-засегните райони в някои държави членки, примерно селски райони, а пък в други индустриални райони, които са засегнати. При младежката безработица, извинете, младежката гаранция няма регионално измерение и това според мен е грешка. Не мисля, че може да разрешим проблемите с дългосрочната безработица, без да разкриваме работни места. Вие обаче не казахте нищо за разкриване на работни места. Дългосрочно безработните са жертва на социална изолация. Това не са хората, които се възползват от свободното придвижване, дори в собствената си страна. Така че трябва да се направи повече в засегнатите райони. В Талин, например, в най-тежките години на кризата, местните органи на властта създадаха нещо като социални работни места. Те не бяха висококачествени, но пак беше някаква работа за тези хора – Малко под 50% от дългосрочно безработните тогава се върнаха на пазара на труда. Ще се занимаете ли също с разкриване на работни места? Следващи оратор. Благодаря. Благодаря на комисията за представянето. Е, много ми харесаха слайдовете, които ни показахте. Имам няколко въпроса и това първият е свързан с казаното от Шон Саймън. Избирате по-лека, по-мека препоръка, нещо като препоръки от страна на Европейската комисия и след това ще следите тяхното развитие през 6 месечето. Смята ли обаче комисията, че това е мярка, която може да разреши спешни и неотложни проблеми? Ще се забележи ли този подход изобщо от безработните? Вторият ми въпрос е за третата част от пакета и какво съдържа тя. След оценката е, в това така наречено едно гише, споразумението, което се предлага, е, какво е? Мислили ли сте за него? дали след него ще има предложение за наемане на работа. След това сравнявате това с безработицата при младите и гаранцията за младите. Но там а, бяха коригирани правилата на социалния фонд, за да може да заработи цялата система. Ще направите ли промени в социалния фонд, що се отнася до дългосрочната безработица? Госпожа Харкин. Повечето от елементите вече бяха засегнати, сега ще бъда кратка. Благодаря на комисията за предложението. Много интересни елементи чухме и по-специално много ми хареса, че говорите за това да има споразумение, за да може към всеки да има отделен подход към връщане в пазара на труда няколко въпроса и няколко коментара. Шон Саймън зададе въпроса, който и аз исках да задам. Видяли ли сте какво ще бъде добавената стойност на това предложение? Защото, слушайки колегите, виждаме какво се случва в Дания, виждаме какво се случва в Италия. И имайки предвид е, колко са различни обстоятелствата в отделните държави членки, и това вече е въпросът ми, нали? Каква е стойността или смисъла на това на европейско ниво? Разглеждайки самото предложение, интересува ме ангажимента, който поема дългосрочно безработните и ангажимента, който поема доставчика на услугата. При дългосрочно безработните ангажиментите са активни стъпки за намиране на работа, приемане на оферти за приемлива работа или подходяща. Кой решава кое работно място е подходящо? Това ми е въпроса. След това задълженията на доставчиците на услуги. Езикът е чудесен, но тук се говори за такава подкрепа, може да включва търсене на работа, валидиране на неформално учене и така. Тоест, е, четейки документацията, е, забелязвам дисбаланс между това, което се изисква от дългосрочно безработния и това, което се изисква от доставчика на дослугата. И накрая, отново това се казва от много колеги, този документ не нали, е за разкриване на работни места, разбирам го, да, но все пак има а, две страни на монетата. И е трудно да се говори само за една страна на монетата или на медала, а не за другата. Благодаря ви за отличните идеи. Благодаря, господин а, Ман. Забравих ви. Обикновено не ви забравям. Последния въпрос е от вас. Ähm, Благодаря, да, не забравим съм наистина. Радвам се, че имаме нещо през себе си не само голи идеи, трябва наистина да правим моделни планове, след като раз, разходите, е, различията между държавите членки са все по-задълбочени. Тогава да забравим за един на Европа трябва да видим какво се случва, да, и когато установим големи трудности, да кажем, имаме програми, е, социалния фонд, фонда за борба с е, последствията глобализация, така, така. Това е европейската добавена стойност и е, това, това е подхода, който е абсолютно верния от някои държави членки бихме могли да се получим в значителна степен. Там има е, в някои е, публични бюра отговарят за това, в други частния сектор, в някои системи функционират, други не. Е, така че вашия подход е верен, верният подход да имаме споразумение за интегриране в пазар на труда защото в някои случаи има случаи, когато е не е трудно държавите членки да обяснят е, защо не могат да прилагат някакво предложение от е, комисията, което всъщност е много, звучи много добре. Въпреки това други успяват да ги интегрират, е, въпреки огромните проблеми, въпреки някои предприятия, които не участват в тези програми. Т.е. би трябвало така да представим такива примери, че е, те да послужат за, за начало, за отправна точка когато е, констатираме, че нещо функционира добре, наистина това дава възможност да се нагодим към него. И аз мисля, че това са примери, които политически могат да ни дадат насока. Както каза Елизабет, е, е, трябва да има повече индивидуализиран подход в е, цялата е, тази работа, но прави бяха някои колеги, които казаха, без времевия фактор, без личното, личния подход, индивидуалния подход няма да стигнем до никъде. Благодаря ви, наистина мисля, че е, дори множеството въпроси, които бяха зададени, сочат, че това, което възнамерявате е положително. Благодаря. Сега ще е отлично, ако може да отговорите на повечето въпроси или даже на всички и най-вече да ни дадете някаква надежда, тъй като в някои от изказванията не се криеше много надежда. Няма да мога да отговоря на всички въпроси, но според мен е отлично, че забравихте господин Ман, защото той даде отговор на един от най-трудните въпроси, който бе повдигнат. А той бе защо препоръките на съвета са такива или решаваме с такива да излезем, след като реше... Е, положението в отделните държави членки е различно. Дадахте чудесен отговор. Първоначално мислехме да излезем с 153 е, член и правното основание и да предложим директива. Но като разгледахме какво се случва в отделни държави членки, установихме, че националните рамки са толкова различни, че това не е правилната стъпка. Това не е нещо, което изключваме в бъдеще, но искаме да използваме а, тази гаранция и да използваме същия метод, препоръка на съвета, като заложим параметри за всички държави членки и след това те да се наместят във всяка от тях. Как обаче ще извършим мониторинг? Питате вие. За нас семестърът е инструмента. Знаете, че семестърът има много а, голяма сила. Подобно на младежката гаранция, със всяка държава членка ще проследим какво е направила и ще използваме докладите, за да вървят те в правилната посока. А, опитът ни с а, младежката гаранция е такъв. началото бе трудно, сега върви добре. Ще направим същото и тук. Трудно ми е, разбира се, да отговоря на всички въпроси. Бяха много. А, Въпросите ви са чудесни. Съгласен съм, виждам част от пречките, пред които ще се изправим, но това е началото. И всъщност плюсът тук е, че може да бъдеш адаптивен, гъвкав и да наместиш нещата. И това е нашия план всъщност. Голямата част от въпросите, които повдигнахте, са правилните въпроси. Трябва да се опитаме да намерим практически решения обаче. Сега, що се отнася до заетостта? работните места и работодателите. По отношение на работодателите, първо, искаме с тях да сключим партньорство с тях и с работодателските организации, за да може те пряко да участват в процеса на реинтеграция. На второ място искаме също така да видим как свободните работни места могат да бъдат адаптирани, така че предлаганите работни места да отговарят на уменията на дългосрочно безработните. След това се надяваме да можем да дадем и финансова помощ за да бъдат стимулирани работодателите да наемат точно тези хора. Това е нашия план. И сега имаше един конкретен въпрос, откъде ще дойдат работните места. Смятаме, че това трябва да бъдат работни места в търговския сектор. Знам, че има нужда от работни места в социалния сектор като преходна мярка, но крайната ни цел е това да бъдат нормални работни места на основния пазар на труда. Защо? Защото това са истински устойчивите работни места. И ако помогнем на хората да се реинтегрират на пазара на труда, това трябва да е първичния пазар на труда. Знам, че ще срещнем трудности и наистина в някои от случаите прехода към така наречената социална, а, социално работно място ще е необходим. И сега на френски. Euh, Въпросът, който бе поставен за е, същността на тези индивидуални съветници, необходимо е тук да има висока доза професионализъм. Ясно е, че това ще е, трябва да е изискване и наистина е, да бъдем съвсем честно, е, в това отношение тези бюра за позетост е, намират се, имат големи трудности. Недостатъчно е, експертни знания, недостатъчно специалисти, недостатъчно хора. И за да са ефективни тези мерки, всъщност, трябва е, това, тези, това консултиране, тези съвети и насочване да се прави наистина от професионалисти с опит в социалната сфера подходът е, е, е, е същевременно и социален, и, и е, свързан с заетостта. Значи хората, за които говорим, са хора, които са напуснали отдавна пазара на труда. Ако видим статистиката, мисля, че сте запознати с нея, видите, че половината от дългосрочните безработни са хора, които са за, извън пазара на труда от повече от две години. И риска е, както знаем, е, че се създава едно цяло поколение, което а, е, обягва на пазар на труда. И именно за тях е необходимо а, е, и капитал, защото тези дългосрочни а, е, безработни са бедните, защото когато си дългосрочен безработни, ако помагаш на дългосрочните безработни, ти ги увековечаваш тяхната бедност на практика идеята да се помага и на семействата на тези хора, които са, попадат в групата на бедните и то дългосрочно бедните. Наистина това би могло да е една от мотивациите да се помогне на хората, които са напуснали пазарната труда, които вече не проявяват интерес да бъдат е, ремотивирани, да бъдат, е, за да се върнат на пазар на труда. Това са въпроси, които не са свързани само с е, липсата на образование, това са и социални въпроси, свързани с здравеопазване, с задължителност, задължен, с за длъжнялостта. Това са лица, които е, окей, okay, ще вземат работно място, което се намира на е, стотици километри от работно място, но това означава и жилище, е, пренасочване на семейството, децата към, ново, към училище. И единственият начин да се реши този проблем е, ако тези лица работят с един единствен съветник или настойник, така, така да се каже. Другия въпрос, дали тази, този въпрос се отнася до цялата европейска е, територия на Европейския съюз, да. И друг въпрос е, за сълскостопанските райони. Аз цитирах няколко държави, където регистрацията на дългосрочните е, безработни е доста слаба. И обикновено това става в селските райони. Ясно е, че не, трябва да се мобилизират тук не само е, службите по заетост, но и самите общности и е, местните власти. Те трябва да е, една местната община трябва да играе ролята на е, е, единствено гише, на което да е, се предлагат е, всички свързани с е, е, регистрирането услуги. И разбира се, връзката между младежката гаранция и дългосрочната безработица. Тази територия, която е покрита от младежката гаранция, не съвпада с територията, до която се отнася това предложение. Предлагам ви да се върнем е, е, към тези теми и да дискутираме отново, защото наистина би било интересно да продължим е, диспут, разговорите с вас. Това беше просто едно начало на един по-продължителен разговор. Да, благодаря ви за ефективния начин, по който успяхте да коментирате и отговорите на всички тези въпроси. Убедена съм, че ще се върнем към, ще се обърнем отново към вас е, в зависимост от възможностите и необходимостта да водим, а необходимостта е очевидна да водим е, дискусия по тези толкова жизненно важни въпроси. Благодаря. Това означава, че можем да преминем на девета точка от дневния ред е, към е, закона за единния цифров пазар. Това е първото обсъждане на проекто становище по този доклад и сега ще дам веднага думата на докладчика Юта е, Штайнрук. Има те думата. Благодаря, госпожо председател. Цифровата тема ни занимава отдавна и цифровата промяна е необратима. Това, което е важно обаче е да не се гледа на нея само технически, но да се помисли за социалните и политически аспекти. На заседанието на координаторите всички политически групи бяха единодушни, че е важно тази тема да се да бъде разработена допълнително и от е, тази комисия и че попада напълно в нейните компетенции. Цифровизацията предлага възможности за Европа и не предлага някакви непосредствени заплахи, но би трябвало наистина да помислим, когато става дума за сферата на заетостта, защото тук се създават нов вид работни места, което засяга бъдещото поколение което означава и една нова социална политика, свързана с цифровизацията. Предложението на комисията е доста технически ориентирано и въпросът, който възниква е какво ще произлезе в бъдеще от това, какви политически адаптации ще предизвика тази промяна. Трябва да анализираме развитието на заетостта в качествено и количествено измерение и тук е, всички отрасли трябва, се засегнат, не само производство, не само индустрията. Ще трябва да създаваме нови работни места. Това вече е, се е, явява на хоризонта така наречената работа в е, интернет платформи, ще се промени просто естеството на, на, на заетостта в бъдеще и какво трябва да направим ние в Европа. Конкурент корупцията по отношение на кредити и социалните разходи е в световен мащаб. Конкурират се инженери от Индия, Африка, САЩ е, с нашите е, европейски инженери и тук ще се налага допълнително образование, то ще придобие допълнително значение. Наистина трябва да действаме с изпреварващи темпове, за да сме на ниво, да придобиваме нови умения, технологии, тук е много важно социалните партньори да работят заедно с нас, с Комисията предлага една коалиция за цифрови работни места на европейско равнище. Това е, е хубаво, но в случая социалният диалог е изключително важен на европейско равнище и във всъщност във всички сфери Ученето за цял живот също е един много важен елемент от цифровото познание, защото цифровото е, знание остарява от днес е, е, ежемчасно, ежедневно. Така че образованието и обучението трябва да, продължа, да продължават непрекъснато. Цифровизацията води до, в много сфери до социална несигурност е, и, е, например, инженерите или хората в е, Силициевата долина. Те казват днес хора като хората от Facebook, Amazon, Apple печелят милиони, но изведнъж всичко това може да се срине много от тези дейности се извеждат в други по-ефтини държави с по-ефтин е, работна ръка и наистина трябва да поддържаме известни стандарти на социална сигурност на И днес имаме отдели в големи предприятия, които от, хора от един отдел са пръснати по цял свят. Така че защитата, социалната защита, защита на работното място трябва също да бъде важен елемент от е, това, което правим. Как да са представени общо интересите на работещите. В е, САЩ има примери за това. Е, защита на данните също е важен аспект – отношението човек-робот, робот-човек, понякога това се отнася не само до защита на данните, но когато става дума за защита на здравето на работещите там, наистина трябва да предявим повече, по-високи изисквания към системата за социално осигуряване. При това бързо развитие трябва да почнем да мислим наистина как да преустроим нашите системи за социално осигуряване. Разбира се, до там е, няма да... Това е в общи, е, в общи линии духа на становището. Сигурно съм, че ще има много предложения за изменения. Аз очаквам по-нататъчен обмен на мнение с колегите, с е, докладчите в Сянка. Зная, че те вече работят много интензивно по тази тема, съветват се с е, специалисти, с експерти и мисля, че десетилетия още ще се занимаваме с тази тема. Благодаря. Thank you very much. Um, yes, I think that this is the subject we will have to deal with also in... Благодаря. Наистина, това е тема, която ще занимава тази комисия години напред. Това е така. Сега ще дам думата първо на докладчика в сянка от НЕП. Много, с много малко време разполагаме, ако трябва да обходим целият списък на заявили е, на хора, които ще се изкажат. Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата. Ще се постарая да бъда кратък. Въпреки това обаче е, темата е доста е, сложна. Е, госпожа Стайнрук е, маркира доста важни елементи. Това, което трябва да влезе в доклада, но което и тя си постави като цел, с, до голяма степен съм съгласен с повечето неща и се надявам скоро да стигнем добро заключение, до добри резултати. Смятам, че от ТНП няма да, да, да, им, да има кой знае колко предложения за изменения. Темата е безспорно много важна. Аз поне в съобщението на комисията по цифровия работен пазар, е, цифровия вътрешен пазар, намирам доста малко много малко място отделено на темата заетост, е, да не говорим за новите е, онлайн е, платформи и ролите на социалните партньори в тях. Мисля, че би трябвало да преодолеем и сега да избегнем грешките на налоговия вътрешен пазар, да не се повтарят те в цифровия е, пазар доклада съдържа доста важни елементи, но още няколко неща трябва да се споменат. А именно, това са неща, които според мен като докладчик в Сянка и представител на НЕП е, са важни. А именно, е, смятам, че ние имаме повече е, възможности, отколкото рискове, повече шансове, отколкото рискове, повече може, ако правилно използваме тези тенденции, да, да реализираме по-голяма печалба за работните си, за пазар на труда, отколкото обратното. Ето защо е, трябва да е, имаме добре нагоден към нуждите модел е, на работно време. Отношението човек-машина също бе засегнат от докладчицата. Тази връзка трябва да се стесни. Облегчаване на, на бумащината също трябва да се спомене. Трябва да видим каква е връзката между меха, механиката и е, информационно-технологичната сфера. наистина е, трябва, сега преживяваме ерата на края на тебеширената ера, е, ерата когато учителя в, пишеше с тебеширна дъската, сега още в, в детските градини, в е, е, яслите децата е, биват запознати с компютърни, на децата се преподават компютърни умения и трябва да изхождаме именно това за когато мислим за образователната система в много държави членки, за да се предават умения за цифровия пазар, е, неща като информатика е, трябва да се бъдат застъпени повече в е, учебните програми на адаптиране на правните рамки към защита на данните също е важен аспект. Ние ще предложим две-три идеи, включително младежката заетост – и повече внимание към групата, които е, са не в, е, в неблагоприятно положение, които трябва да получат също цифрови умения, защото много други въпроси ще засегнем в предложенията за изменения, но точка 6, например, е, ме притеснява, защото е, и още няколко е, такива слаби момента, но в общи линии доклада е добре от наша гледна точка. Благодаря сега, Екаре в сянка, госпожата Бесис. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende. Die... Благодаря, госпожо председател. Становището на госпожа Штайнрук, Штайнрук всъщност и предполагам, че няма да се очудите е доста отрицателно към новите технологии и цифровата е, е, сфера. Е, госпожа Штайн, е, Штайнрук е, смята, е, докладчицата всъщност е, изразява опасения от цифровизацията и в такъв случай всички европейци, които се радват на тези е, постижения технически, като смарт, телефони и така нататък, е, е, всички те са биха били засегнати от това. Сегашната цифрова революция е факт, но ние изоставаме. Информационно-технологичната индустрия в Европа изостава и би трябвало наистина е, това да се обвърже, нейният напредък в този член да се превърже с социална и политическа сигурност. Би трябвало сами да, да, е, се, е, да, да наблегнем на развитието на някои европейски продукти, да заложим да европейски мащаби на производство, не да наваксваме, а да водим. Това, разбира се, не може да се постигне с бюрократични изисквания. Трябва да имаме техническа хармонизация в цифровия вътрешен пазар, трябва да се възползваме от това и чрез на конкуренция и политически мотивация, политически стимули да се преборим с конкуренцията на световния пазар. Би трябвало да изгладим бюрократичните, да премахнем бюрократичните трудности. Според мен докладът на докладчетата не е ориентиран към бъдещето, не е в състояние да даде, да начерта една перспектива за бъдеще, така че ние ще имаме силни възражения и ще гласуваме срещу него. Благодаря. Uh, и така, давам думата на заместник председателя на АЛДЕ. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата по проекто Становището, което съдържа изключително много положителни черти, по мое мнение. Положително е това, че трудовата за ето и социалната грижа трябва да вървят за ръка за ръка и в цифровата ера, както подчертава докладчика. Радвам се, че той е на мнение, че социалните партньори трябва да продължат да са такива и в ерата на цифровия пазар и на цифровата економика. Сега има някои липси, например. Смятам, че ние като комисия по социалната грижа и трудовата заетост трябва да се насочим и към потенциала на цифровия пазар да създава работна заетост. Смятам, че тук има повече възможности, отколкото заплаха. Цифровият единен пазар обаче както смята комисията, има възможност да създаде стотици хиляди нови работни места в Европа, но те ще се разкрият само ако съумеем да отключим целият потенциал на цифровият пазар и смятам, че тук липсват директива, липса насока. По-нататък смятам, че и трудовите умения, свързани с цифровите изискваното от цифровия пазар и съответното обучение трябва да бъдат застъпени в по-голяма степен. Уменията, опитът са сред първостепенните приоритети, ако наистина искаме да отключим целият този потенциал, който казах преди малко. Интегрирането на цифровият пазар и неговите възможности към европейската машина за създаване на добавена стойност. Това е третата ми бележка и с това приключвам отново с поздравления и с това, че съм на ваше разположение за бъдещи контакти. Благодаря. И така, Палома Лопес сега от името на Левицата, като докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на докладчицата за становището. Споделям много от нейните предложения, като например участие на социалните актьори в цифровизацията и други. Нашите приоритети са следните два по-точно. Първият приоритет, приоритет е подобряване на производителността, която проистича от цифровизирането, но това да води като резултат и до по-добри условия за живот на трудещите се не само на работното място, разбира се, а и на а и в, да се изразява тези добрини на цифровизацията в една по, по-кратко работно време и по-висока заплата. След това, някои сектори, които са свързани с този вид цифрова економика, като, например, творчески колективи. За тях, например, трябва да има допълнителна гаранция за да не изпадат в ситуация на експлуатирани от цифрови платформи, като например Google. След това, електронната търговия и тези, които работят в тази област. Те са изключително засегнати, тъй като вече се губят работни места в почтенските услуги или в книгопечатането. Имаме такива случаи, например, с платформата Uber или с някои хотелиерски услуги, където всъщност сме свидетели на социален дъмпинг. Надявам се, че ще намерим начин да се споразумеем и да стигнем до по-балансирани формулировки. Благодаря. От името на Зелените, госпожа Жданока, заповядайте. Right. Uh, благодаря. Аз го взимам думата от името на Моника, която е докладчик в Сянка от страна на Зелените, но в момента възпрепятствана да присъства. Благодарности на госпожа Штайнбрук и приветстваме подхода, който прилага. Споделяме също така нейните основни принципи. Смятаме, че текстът на проекто предложението е едно добро начало за работа. Зелените смятат, че предложението на комисията за стратегия на, за едина цифрова стратегия всъщност няма достатъчно добре изражено социално измерение и в нашата препоръката, в мнението на нашата комисия ЕМПЛ, това трябва да бъде подчертано дебело. Тази, този един цифров пазар трябва да бъде да се превърне и в един социален пазар. Цифровата програма да е социална. Нашите изменения ще бъдат насочени към идеята че цифровизацията не бива да подкопава правата на трудещите си, нито пък да създава лоши условия на работа. Благодаря. Това е всичко. Thank you, Madam е, Begin is not here. Благодаря, госпожа Бегин. Я няма, така че от нейно име. Си, се, президенте. Ла... Госпожа Гея, благодаря. Колегата пътува командировка и за това иска да изразя нейното мнение. Тя благодари на колегата Штайнрук за работата, благодари за сътрудничеството по това проекто становище. Един цифров пазар е една от големите тестове на които ние трябва да се явим през едните години. Живеем по такъв начин, че технологичното развитие улесни живота ни, създаде търговски сектори, които преди 20 години въобще не сме си мислили, че ще съществуват. Голямото предизвикателство днес е да направим един пазар, който а, да а, премахне невидимите бариери. Например, роуминга при телефонията, геоблокирането при, на, при онлайн продажбите, както и различните услуги в интернет. Те се променят във всяка държава, в зависимост от къде влизаш в интернет. Това трябва да бъде преодоляно, ако искаме пазарът е един истински единен пазар на един истински Европейски съюз. Що се отнася до политиката на пазара на труда, не би трябвало това да ни изпъва. Напротив, трябва да се опитваме да насочим политиката си така, че да създадем добруване и просперитет и на хората, и на предприятията. Разбира се, че това ще доведе до компетентности, които ще бъдат много конкретни и специфични и които много често се е, сблъскват с недоброто познаване на е, компютрите от е, нашето население. Много нисък е процента. 59% от хората дори не познават много прости операции на компютъра или в интернет. Така че трябва да бъдат обучени хората, за да може да имат повече компетентности като потребители 4, а малките и средни предприятия, микропредприятията също. Защото иначе те ще бъдат погълнати от многонационалните фирми, когато излязат на глобалния пазар. В момента само 7% от МСП в Европейския съюз е, продават извън граница и те са конкурентоспособни всъщност на пазара би трябвало ДДС да бъде униформен в целия Европейски съюз, защото това ще даде възможност за по-лесно изпращане на продукти в Европейския съюз и няма да се облага с национални тарифи. Освен това, ние сме изправени пред големи промени. Подобно на всички промени има и победители, и губещи. Аз съм убедена, че последната стъпка напред, която правим тук, ще бъде положителна. Също време не може да се откаже, че това ще доведе за някои работници които не са запознати с техномичното развитие, загуба на работното място, безработица. Затова обучението, за което говорих в началото, може би нещо е, няма да е достатъчно и трябва да бъде съпътствано с социални политики, обучителни политики, които да дадат достоинство на живота на човека. Например, всеки един гражданин да има право на достоен доход. Задали сме цели, и те ще ни заведат в бъдеще. Благодаря на Штайнрук за нейното становище и съвсем накратко ще направим изменения. Thank you. The ENF group is represented by Mr. or... Така, представители на групата на Европа на нациите свободите? Нямате. А, момент. имаше записал се в списъка. А, всъщност госпожа Моран Шартия, освен всичко останало, се е записала в списъка, така че има две минути. Благодаря, госпожо председател. Съвсем на кратко благодаря на Юта Штайнрук в нашата комисия отдавна взехме решението да сме положително, оптимистично настроени към този въпрос, защото всичко свързано с технологията сякаш се обсъжда от техническа и економическа гледна точка, а пък именно трудовата заетост, трудовият пазар са главните пострадавши, тези, които са до голяма степен жертва или могат да бъдат и бенефициери на тази нова технология. Няма да казвам нищо от името на НП, тъй като вече бе изразено нашето мнение. Само искам да кажа нещо свързано с предложението за изменение номер едно. Трябва да бъде положително изразено вместо отрицателно. Да няма думи като не, а по-скоро положително формулирани изречения. Това първо. Второ, това, че трябва да се подчертават винаги социалните политики. Смятам, че трябва да добавим териториалните социални стратегии. Защото именно по териториален признак, всъщност, а именно региони, общини и прочее, там най-много се чувства липсата на технология. Там има фирми, които нямат бъдеще и се самообричат още със самото си създаване няма и къде да си намериш работа. Така че трябва да подчертаем териториалността като признак допълнително. По-нататък, развитието на навиците, уменията на потребителите и на предоставящите услуга в областта на технологията. Пак имам предвид тук не само началната компютърна грамотност, така да се каже, а продължаващото обучение. И в заключение, нови, новото работно време, което е свързано с технологията. Тук имаме възможност да съвместим в още по-голяма степен личният и професионален живот. Новата технология ще ни помогне да имаме по-качествен и професионален и личен живот. Благодаря. And I don't think I need this two minutes just to say... Следващият оратор за две минути, госпожа Юнгериус. Нямам нужда да, от, даже от две минути, само да кажа, че съм много доволна от обрата на събитието, от обрата на дебата за единния цифров пазар. До сега сякаш късогледо подхождахме по тези въпроси и си затваряхме очите за социалният ефект от цифровизацията на единният пазар. След това виждам, че обсъждаме и социалните или свързаните с безработицата ефекти. Разбира се, това не е само Google, това не е само Amazon. Смятам, че това е само началото на огромната промяна, която ще преживеем. Всичко ще се промени от глава до пети. работата в университета, например, също няма да бъде работа за цял живот, както беше до момента. Пощите, здравеопазването, всичко ще се промени след неговото цифровизиране. И за това искам да подчертая, че е чудесно, че работим по този доклад. Чудесно е и че си даваме сметка за новата реалност, която ни обкръжава и това е само началото на пътя. Благодаря. Благодаря сега господин Герике. Е, фрау Steinburg, ich denke, das Thema Ihres Berichtes ist благодаря на госпожа Штайнрук. Наистина това е изключително актуален въпрос. Няма да обсъждам сега надълго и на широко, само ще кажа, че е главоломна скоростта на промените. Има нови термини като click working, а именно работа с клик на мишката на компютъра или работа онлайн от вкъщи Тоест всичко е ново, всичко е пълно с неизвестно, с възможност, но и с страх. И за това следва ние съзидателно да подходим към разсейването на всички тези съмнения, за да може новият трудов свят да бъде построен под нашия контрол. Така наречената работа 4.0 не е някакъв под потенциален риск и не бива да бъде схващана само като риск, а и като възможност, която ще ни позволи по-добре да съвместяваме трудовия, трудовите си задължения с лични такива. Аз, например, съм представител на Католическата асоциация на трудещите се и от отдавна работим за това. Тласкаме по посока на нова трудова култура, която да ни дава възможност да работим, но и да живеем. И тук имаме една златна възможност. Нека да натиснем гъста, а не спирашката. Благодаря. Благодаря, господин Шустер. Благодаря, госпожо председател. И аз приветствам проект доклада на Юта Штайн. Е, наистина, съвсем накратко ще се спра върху две неща, които за мен са особено верни. Юта Штайнрук е, вече каза, че е, говори за връзката между социалните партньори като нещо много важно. Наистина, това трябва да е една, един от елементите на цифровата програма. Връзката с представителите на, социал, на работодателите трябва да почнем да помислим обаче за целта какви регламенти са необходими, по какъв начин трябва да се регулира, регламентира тези социални отношения. Защото не, няма за какво да говорим, е, ако някой настоява да, останем, да остават нещата на сегашното положение. Е, няма, е, има определено необходимост от регламентиране на работното време, тези нови видове групов труд в интернет платформи и въобще това са нови е, области, които по-лесно ще се регламентират на национално равнище, но има и такива, които искат само европейски подход. Ето защо би трябвало съвсем е, целенасочено да работим и е, да не чакаме дългосрочен план, а да започнем от сега да е, работим по придружаващо закон, е, е, законодателство. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка в Либе по тази тематика и вчера в Либе разисквахме същата тема. Нека да направя същото предложение. Нека имаме съвместно заседание на четири комисии – Триимко, Емпл и Либе за холистичния подход към цифровата програма защото в различните комисии се поставя фокус върху различни елементи. Исках да го кажа, защото като че ли в комисията ни вчера тази идея се прие радушно. Като член на Емпъл смятам, че Юта е изготвила отличен доклад, но има определени елементи, които дори не знаем какви промени ще доведат. Например, промяната в естеството на работното място, на начина на работа, идеята за работно време, границата между работно време и свободно време, между работно място и дом. Тя се размива. Това са много важни въпроси, не става дума дори за движение на хора. Имаме движение на работни места. Ако погледнем цифровите услуги, моята страна Естония не предоставя. Предоставя всъщност работни места на много други държави, тъй като имаме голям капацитет за предоставяне на такива цифрови услуги. Това е нов пазарен, нов, извинете, пазар на труда. Имаме нужда от нов подход към социалната защита, към социалните осигуровки. Несигурното работно място също е неясно, тъй като на цифровия пазар говорим за флуидна, обтекаема работа. Тя се движи с хората или пък с услугите и може да бъде в една страна и след това в друга. Това е много важно. Да имаме европейски цифров пазар и пазар на труда в Европа, който да е сигурен, но в същото време да е отворен, открит и така нататък. Трябва да навлезем в дълбочина. Thank you. Uh, the rapporteur, Steinruck. Ich denke, uh, ich habe in в уводните си думи казах ясно, според мен цифровия вътрешен пазар предлага големи шансове Е, това е едно развитие и в никакъв случай не бихме искали да спрем едно развитие, което отдавна е започнало. Моята е, критика към съобщението на комисията е, че всичко е, това е много, много подход е много ограничен. Ударението е върху техническите изисквания и по-малко се говори за квалификацията. Малко за квалификацията, но общият, общото въздействие върху цялно политическата сфера – според мен е не по-малко важна, отколкото техническите въпроси, защото те трябва да придружават тези промени. Ние имаме отлични шанса в Европа, ако заложим на технологията, на качествения аспект, както някои от колегите казаха, и ако, разбира се, създадем рамковите условия, тогава наистина в Европа това ще стане един примерно за успех. Но тук в тази комисия трябва да помислим и за предизвикателствата и проблемите. Колегата Требениус вероятно не е чу моята, моите думи, но за съжаление ние в едно становище има много ограничен обем, в който да се разпростем разбира се, ще продължим да работим за, съвместно. Колегите, които се изказаха, всички дадаха да се разбере, че вървим в вярната посока и че мислим в еднопосочно. Разбира се, трябва да работим с работодателите, колите, автомобилите не, не купуват автомобили. Би трябвало да помислим и за диалога с е, работодателите. Благодаря на всички, които работиха и са в контакти непрекъснати с е, предприятия, с е, експерти и ги консултират по важни въпроси от този доклад. Очаквам да работим така и в бъдеще. Благодаря много, беше интересна дискусията. Вена съм, че пак ще говорим по темата. Става дума за глобализация, за цифровизация за един нов свят. Крайен срок за изменения. 29 септември. По обяд. И сега продължаваме нататък. Десета точка от дневния ред. И давам думата на Eurofound, Европейска фундация за подобряване условията на живот и труд, господин Маскерини и госпожа Лудовинчи. Thanks a lot, мадам ла президент. Uh, Дами, ваше превъзходителство, добър ден! Благодаря, госпожо председател, благодаря заместник председателите на всички членове и най-вече на Езуит Морен Шартие за поканата да дойдем тук и да представим резултатите от своята работа за социалното приобщаване на младите. Днес аз ще представя нашето изследване първата година от прилагането на младежката гаранция, докато моята колега ще говори за социалното приобщаване като цяло. И така, знаем, че сме засегнати от економическа криза. Преди 7 години започна тази криза и независимо от известно подобряване, над 20% от младите хора са безработни, 40% в някои страни, дори повече. Това, което ни безпокои при тези данни е дългосрочната безработица, която е много висока сред младите. Не бива да забравяме, че е нормално при прехода от училище към работа да има известна безработица, но дългосрочната безработица всъщност оставя а, белези а, върху младите хора и ги поставя в риск от изолация. Европейската младежка стратегия бе обсъдена и стратегията за социална, социално преобщаване бе разделена на две. От една страна заетост и другата социално преобщаване на младите хора. Знаем, че прилагането на частта заетост се основава най-вече върху младежката гаранция, докато втората част по общия подход включва достъп до услуги, участие и фокус върху някои групи в неравностойно положение – Съветът е, през 2013 година прие тази е, стратегия и казва, че всички млади хора под 25 годишна възраст трябва да получат добра оферта за работа, продължаващо образование, обучение, чирачество или стаж в период 4 е, месеца след като станат безработни или след като прекратят обучението си. Какво е хубавото тук? Имаме ранна намеса в рамките на 4 месеца и така се унищожава риска от дългосрочно отсъствие от пазара на труда. След това има незабавни мерки и дългосрочни реформи за преодоляване на бариерите, които традиционно са на пазара на труда на някои държави членки, които пречат на младите да навлязат на този период на труда. След това персонализиран интегриран подход, който признава, че всеки млад човек е различен, има различни подгрупи, различни нужди, всеки има своите нужди и своите специфики. Не се налага една шапка на всички, напротив, всеки има отделен подход. Държавите членки имат различни стартови позиции. Не само, що се отнася до потребностите, но и различните характеристики, които могат да са дългосрочни или други. През първата година забелязваме, че някои държави членки са се концентрирали само върху пазара на труда, докато други имат по-холистичен подход, като се възползват от този фонд да отворят възможности за обучение, образование, професионално обучение, образование, разкриване на работни места и така нататък. Тук изграждаме също така сътрудничество между заинтересованите страни, за да се преодолее фрагментирането на младежките политики и да се прилагат стратегии, с които да се стигне до младите хора. Какви са първите конкретни действия? Шест са те. Информиране, предоставяне на професионално ориентиране и съветване – всички държави го правят, например в Италия. A new, a new was... Една нова стратегия а, имаме, при която имаме първо интервю, след това по-задълбочено интервю и автоматично така можем да видим кои са тези, които по-лесно ще отпаднат от пазара на труда. След това а, други програми, вебсайтове, портали, за да може да стигнат до младите хора. Например, в Испания Порталът работи от юли 2014 година. Обаче, в северните страни тези програми са по-различни, защото за тях тези програми означават да стигнеш до онези, по които по-трудно можеш да стигнеш, а не просто да стигнеш до всички посредством електронни пътища. След това, прехода от училище към работа. Всички държави членки имат мерки в тази посока. Някои държави, като Италия и Франция, използват социални и общински служби, за да подпомогнат прехода към намиране на работно място след училище. Във Франция има една система за предварителна акредитация. След това обучение и стаж. Голямата част от държавите членки са приели мерки в този смисъл. Естония, например, имат програма Първо работно място. Дават се субсидии на работодатели, които назначават млади хора и гарантират за две години работното място. След това чирачество и професионално обучение и образование. Извинете, чиракуване. ръкуване. Има такива системи в повечето държави членки, но други, например, като Ирландия, използват реформата от 2013 година и създават центрове за предприемачество, които включват чиракуване, където всичко това е тясно свързано с образованието. Сега не сме измислили топлата вода, Чисто и просто вървим нататък. Spain, as for example, Greece, have uh, made of След това младежко предприемачество в Гърция, например, има чудесни примери за това. Какви са бариерите за при прилагането на младежката гаранция? Те са тристранни. Трудно беше, на първо място, да имаме един партньорски подход. Дори при най-добрите практики, например пилотните проекти в Ирландия, в Бали Мор. Много време беше нужно, повече отколкото се очакваше, да се създаде партньорство между образователни институции, служба по труда и фирми. След това финансирането. Знаем, че има 6,4 милиарда, заделено от Европейската комисия за този фонд но цените, извинете, стойността на тази структура може да е много по-висока. След това възможностите за освояване на образователна система и пазара на труда защото е трудно да се намерят работни места за тези хора. И накрая някои от предизвикателствата след първата година. Трудно е да се беше всъщност да се стигне до, хора, до младите хора. В някои държави се обърна достатъчно внимание на онези, до които трудно се стига, всъщност се обърна повече внимание на пригодността за заетост. След това, качеството на тези работни места – Т.е. какво гарантираме? Гарантираме възможността или резултата? Ако искаме просто да дадем възможност, това ли е което искаме, или искаме един устойчив път за реинтеграция към пазара на труда и подобряване на а, пригодността за заетост. Така че повече резултата трябва да ни интересува. След това, структурните реформи. За да се предостави индивидуализирана помощ, някои държави членки трябваше да реформират своите услуги, що се отнася до капацитет и способности. В Швеция, където има такъв фонд от край време и то работи добре, има един специалист на 40 търсещи работа. В Италия много трудно може да стане това. 40 000 експерти ще са ни нужни. Докато 10 000 общо са служителите на а, службите по труда в Италия. Необходима е една рамка за оценка, за да можем да извлечем полза от всички инициативи, да види дали вървят в правилната посока или трябва да се подобрят. Тя е много динамична, тази програма, и през цялото време се учим от нея. И сега давам думата на колегата. Um, and... Благодаря аз също бих искала да благодаря за поканата да присъстваме на това заседание и за възможността да споделим с вас някои важни констатации, които надявам се ще ви помогнат в бъдещата работа. Колегата говори за младежката стратегия, така че преди да започна да, да, да говоря за политиката, трябва да имаме предвид няколко неща. Преди всичко, независимо от различното тълкуване на понятието социално интеграция и включване в отделните държави членки, има няколко характерни черти, по които всички са съгласни. И първата е което е много важно, че социалното включване е много по-широко понятие. То означава повече от е, бедност и социално изключване. Когато говорим за социална интеграция, важно е да не бъдат разглеждани хората като потребители, получатели на политиките, адресати. Но а, е, тук ударението се постави върху участието и овластяването на хората, да могат те също пълноценно да допринасят към обществото, в което живеят. И накрая, особено важно, когато говорим за политики, е, когато говорим за социална интеграция, има различни измерения. От една страна говорим за индивидуалното измерение и колективното, да, груповото. Говорим за млади хора, които са изключени но говорим и за изключващ, изключващи фактори. Това са си, фактори в системата, които пречат на младите хора да бъдат интегрирани на пазар на труда, пък и в по-широк план в е, общността, в която живеят. Уникалността на Eurofound е, всъщност е, че тя е, има широк обхват, включва над 20 страни така че надявам се за мнозина от вас, които са богати съжек на информация, да ви припомня, че когато говорим за социално интегриране, социално включване, държавите, които са обхванати са Швеция, Ирландия, Франция, Испания, България, Дания, Обединеното кралство, Холандия, Словения, Латвия и Гърция. Решихме всъщност избрахме тези страни по ключовите показатели, заето, социално изключване, географския фактор също е важен за Еврофаунд. И накрая се случихме върху някои ключови групи или отделни въпроси, например душевно здраве, неща, които са е, така по-натрапчиви в скандинавските страни. Когато говорим за политики, за мен е важно. Много, беше много интересно, да, когато слушах предишните ви дискусии. Трябва да мислим за контекста, в който е, са поставени тези политики. Мнозина говориха за финансовите ограничения, бюджетни е, съкрещения, които са факт в много държави членки и факта, че политиците трябва да вземат много болезнени решения къде да насочат оскърните ресурси. Второто измерение, което и в предишната дискусия това стана доста ясно, че самото предоставлено на услуги и начина по който се предлагат се променя драстично. Обществата стават много по-разнообразни, различни групи, социални групи с различни нужди има и услугите трябва да се адаптират към тях. И това основно е измерение на е, е, цифровизацията, цифровото измерение също се отразява върху начина на предлагане на услугите. Особено когато говорим за млади хора и до това и, и колко, до каква висока степен те зависят от е, цифровите е, средства, наистина, е, когато говорим за услугите, трябва да отчитат и това. Докладът е много е, обстойен и богат, но аз ще се спра върху три момента. Първо става дума за една група от около три след различни политики. Трябва да намерим общия знаменател и общите моменти, които ще са полезни за вземащите решения. Социалното включване трябва да се разглежда и от индивидуална и от колективна гледна точка, така че ние групирахме, категоризирахме политиките ни според е, характера им по-индивидуалистични и по- ориентирани към структурата. Индивидуалистичните няма да се изненадате, бяха много по- разпространени в отделните държави членки. Може би това се дължи на това, на факта, че младеща е на преден план в съзнанието на управляващите, но е, другото, другия обяснение е, че много по-трудно е да се промени цялата си структура, системата. Тази индивидуалистична политика се случава върху увеличаване възможностите на младите хора или подпомагането на младите хора да бъдат малко по-устойчиви на рисковите фактори. Тук ударението върху обучение, личната индивидуална е, е, е, кариера, ориентация към някои предишни занимания, валидиране на предишни, да кажем, училища, в които предлагат втори шанс, е, кога, говори, когато говорим за структурирани политики, тук са три основни е, въпроса. Първо, политиките, които разглеждат местното, е, планирането на място и е, вземето на решение на място, как да бъдат насочени и по-благоприятни за младежите, да се разработват средства в помощ на младите. Второ, Максимилиан спомена това е младежката гаранция. Разбира се, това е в случая с политиката за социална интеграция. Има политики, които слагат ударението върху получаване на уменията и квалификациите на хората, възрастите, които работят с младите. Такъв е случая в Гърция и България, с ударение върху правната политика. И характерно за тази политика е, че те се опитват да събират доказателствен материал, материал за проблемите, които хората имат, за да го използват, да използват това, за да променят и реформират политиката, така че политиката за социално интегриране национално равнище да придобие по-голямо значение и да използва младежите като проводници на тази политика. Друг е, начин, друг подход е, е времевия фактор, да се види в какъв период от време става интервенцията. Тук политиката може да е превентивна или компенсаторна. Превентивната, както подсказва самото име, е насочена към превенция на опит да се предотврати това е, е, неблагоприятно е, състояние. Разбира се, тази политика разглежда по-голяма група от млади хора и ударението е върху овластяване, социална ангажираност, не чисто интегриране на хората, а превръщането им в по- в хора, които имат по-голям шанс да бъдат наети и на интегрирани в пазар на труда. Компенсаторната политика се опитва да компенсира някои недостатъци, които са случили по различни начини, ако, например, прехода от обучение към заетост е мъчителен, по някакъв начин тук тази политика се намества. Тя е насочена към определена целева група или статута на млади хора. Имам предвид тук хора с увреждания, млади хора с увреждания или с происход мигрантски семейства. Те имат вече много повече е, така неблагоприятни фактори се намесват в техния случай и тази политика се опитва да компенсира именно това. След това, как, е, какъв подхода? Подхода може да е чрез е, спорт, чрез е, е, участие в социалните служби, както е случая, например, в е, България и Латвия. И накрая доклада посвети много работа и ресурс на въпроса с младежкото участие. Доклада ще се натъкнете на редица политики, които анализират е, едно наистина разумно, смислено участие и анализирайки това, ни си даваме отговор на въпроса защо участието до сега не е осъществено по добрия, верния начин. И това, което каза колегата, трудността да се стигне до тези групи, защото в много случаи участието спира до тези, които най до които най-лесен е, но се стига и непосредствените получатели, а по-трудно е да се стигне до тези, които са най-засегнати. И второ, обхвата на това участие. Изглежда по-лесно да се ангажират е, хора, които чрез спортни, културни, развлекателни дейности, отколкото в политически, социални и други дейности винаги се получава това стълкновение между колективното участие и необходимостта от индивидуализирана политика. В крайна сметка в редица държави членки от редица държави членки ни докладваха, че отношенията към предоставящите такива услуги или официалните институти или общностите към младежите са наистина сложни, представляват проблем и участието трябва да се съсредочи не само върху младежите, но върху по-широката общност. Последния ми диапозитив отразява това, което се опитвах да прокарам като основна идея в кратката презентация. Всъщност, да, дадах си сметка, че това е много важна седмица, не само заради среща на върха, която предстои днес, но и защото в петък Обединените нации ще приемат всичките 193 държави, ще приемат устойчивите цели, които ще заменят е, целите на хилядолетието, които бяха приятели за до 2300. И много от тези приоритети имат пряко отношение към Европа и към младите хора, защото там се говори за намаляване на бедността, социална интеграция, съкрещаване, на, намаляване на различията между държавите, предоставяне на равни възможности за всички, качествено образование, нещо, което споменава Симиляно, и накрая наистина гарантиране на добри и качествени работни места. Така че надявам се нашия доклад и, консали... и констатации, не само обединение, общия доклад, но и националните доклади, които поискахме от държавите членки, ще, бъдат, ще ви помогнат в бъдещата ви работа. Bardzo panu Maksymiliano Mascherini i pani Annie Ludwinek za... Благодаря на колегите за тази презентация, която ни направи много добро впечатление. Аз самата съм много доволна лично и след малко ще обясня защо. Но преди това искам да помоля госпожа Моран Шартие да направи коментарите си по повод на младежката гаранция. Благодаря. Благодаря, госпожо Язловецка. Благодаря и за тази презентация на Еврофаунд наистина е много полезна, тъй като черпим информация за това, кои от нашите стратегии дават резултат и кои не, за да знаем къде да заложим за в бъдеще, кое да поправим. Аз искам да подчертая няколко пункта, които вие повдигнахте – и ги окачествихте като предизвикателства. Има предизвикателства, има направо битки, има и бъркотия. Така че нека да вървим ред по ред. Предизвикателствата. Първото такова е именно индивидуализацията. Вие самите го подчертахте. Но всъщност най-най-трудното е свързано с обучението. Масифицираното такова. Всички държави членки масифицирано обучават, а не индивидуално. Загубили сме просто този навик. А младежите, тази целева група младежи, изпаднали е, от трудовият пазар, и неприобщени изобщо към социалния живот, именно от такъв вид техника на обучение се нуждаят. С други думи, ако не индивидуализираме обучението, няма да постигнем желаният резултат. И тук проблема, госпожо председател, ако позволите, е следният трудно ние да излезем с един индивидуализиран отговор. И именно поради тази липса на бърз отговор, масата неприобщени младежи се увеличава всяка година. И именно поради липсата на индивидуализиран подход имаме все по-голяма и по-голяма маса, която се нуждае от такъв. С други думи, Причината, отново повтарям, е, че европейски, държавите членки на Европейския съюз просто са забравили и навика си да се справят с проблема един по един, младеж по младеж, човек по човек. Затова призовавам да се замислим. Следващото предизвикателство е свързано с така наречената 25 години тази графа за 25 години, която трябва да се зачеркне. Това е границата. Това са хората, които вече са пораснали, но всъщност още не са възрастни. Младежи, които нямат работа и които нямат и съответната квалификация, за да си намерят работа. 25-30 години имат друг вид потребности. Те са вече на работния, на трудовия пазар, имали са някога работа и потреб... потребностите им за преквалифициране са други, различни от тези цифровата възрастовата граница 15 до 25. С други думи, под необходимостта да третираме всички по-отделно е, се налага с цялата си сила. Тези, които са дипломирани, но никога не са работили, тези, които са работили, но не са намерили постоянна работа и трябва да се преквалифицират и прочие, прочие. По-нататък, това, което нарекох битки. Голямата, най-голямата битка за мен е удачна, удачно съчетаване на университетско образование и очакванията на пазара. По-скоро обучението и работното място трябва да бъдат подчинени заедно и по-отделно на професионализацията, а не на академизма. Първото, а на реалността второто. Трети пункт. Малко, малко Симпатична ми ставате с това, че и вие се подведохте по същия начин, както и аз, а именно връзката с младежката гаранция. Младежката гаранция е различна от инициативата за намиране на работа на младежите. Младежката гаранция не е само 6 милиарда, а и програмата за подкрепа на тези региони, където процента на безработни в границата 15-25 години надхвърля 25%. Инициативата и младежката гаранция – тъй като и носят думата младеж в названието си, всяха голямо объркване по места. Хората не правеха разлика между едната и другата. И наистина не е лесно да се ориентираш. Следователно, трябва да подчертаем, че младежката инициатива е подкрепа на младежката гаранция, там където има най-много младежка безработица. Е, само за минутка и ще приключа. И последно, наистина, сега, но много важно, е програмата за мобилност. Мобилност в обучението и мобилност в диагностицирането на как, това какво обучение им е необходимо. Не бива да чакаме нас да ни търсят. Трябва ние да търсим тези, които се нуждаят от обучение, било то по читалища или младежки клубове или където е необходимо, просто да направим ние първата стъпка по посока на тези младежи, които най-много се нуждаят от това да им се върне самочувствието. И това ще го постигнем с гаранцията за професионална мобилност на младежите. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожо Морен Шартие. И сега Давам думата на докладчиците в сянка. Само 15 минути имате, колеги, така че по 2 минути мога да дам на всеки заявил желание. Съжалявам, че така се стекоха събитията. Много е интересен дебата, но след това трябва да дам отново думата на нашите гости. Така че представите на социалистите най-напред. Thank you, uh, Chair. I'm pleased to have the благодаря. Радвам се, че мога да участвам в този обмен на становища и бих искала да благодаря на Eurofound за този доклад. Ще го изчита с голям интерес. Благодаря на господин Маскарини и госпожа Людвинек за интересното представено и представене. Този доклад беше необходим наистина. В момента се развиват програми като младежката гаранция и други. И затова е много важно да имаме един подробен обзор на случилото се в Европа по тези две програми. Важно е също да се види дали се постигат резултати. Преди няколко месеца работихме с колегите тук, колегата, която говори преди мен, да, за да задвижим по-бързо програмата на комисията за префинансиране на Фонда за младежка гаранция защото това е много своевременна и е необходима инициатива. Така може да се види кои програми работят а, по места и за заетостта на младите и за младежката гаранция. Знаем, че някои неща работят, други не. Знаем, че социалните служби понякога са доста слаби, няма достатъчно финансиране, няма достатъчно хора. Държавите срещат, срещат проблеми с управлен... оперативните програми, с управлението на средствата и така нататък. Знаем също така, че има и злоупотреби с освояването на средствата. Достъпността на програмите за хора с увреждания не винаги е гарантирана по надлежен път. Трябва спешно да се вземат мерки за поправяне на тези проблеми проблемът ще ни пом... а, извинете, докладът ще ни помогне да предприемем необходимите действия като парламент. Обещаваме, но ако не изпълним тези програми, ще покажем неуважение към младите, защото това е наболял проблем в Съюза. Надявам се този доклад да ни помогне да разберем докъде са приложени тези програми. Държавите членки в крайна сметка трябва да смятнат за свой приоритет при общаването на младите хора на пазара на труда. Младежките политики трябва да заемат важно място в препоръките към конкретните държави. Трябва да използваме думи като социална дисциплина, когато говорим за социалната економика. Не трябва да говорим само за фискална дисциплина. Много ви благодаря за доклада. Е, радвам се, че ще мога да работя по него. Dziękuję bardzo, Brando. Nie widzę pani Jany Żitniańskiej. Czy... Благодаря. Сега госпожа Житнеска, но тя не е тук. Някой от ЕКАРЕ иска ли да вземе отношение? Госпожа Лабаева също я няма. Някой от името на Алди иска ли да вземе отношение? Добре, тогава госпожа Зубер. Muito obrigada. Um, eu queria também agradecer. Um... Много ви благодаря. Искам да благодаря а, на експертите от Еврофонд за представенето, което ни направиха. Искам също така да задам три въпроса, които са конкретни въпроси по отношение на презентацията. Първият въпрос. Т.е. в първото представяне се споменаха някои сфери, в които младежката гаранция ще се приложи консултиране, професионално ориентиране, е, прехода от училище към работно място, чиракуването, стажовете и така нататък. За това искам да попитам от тези шест елемента, които споменахте, кои според вас ще окажат най-голямо въздействие, поне кои мислите вие. По кое от тези а, е, има най-много инициативи в отделните държави членки? Следващия ми въпрос. Е, една от големите теми, е, що се отнася до младежката гаранция, е да се установи дали този механизъм дава възможност на младите хора да имат стабилно бъдеще или някаква сигурност в бъдещето. И да могат да си позволят да живеят стабилно. Има едно изследване, което свързва гаранцията на младите и наемането на работа. Това е втория въпрос. Третия въпрос, който е по-личен. 11 страни участват. Моята страна не е част от това проучване. Искам да попитам по каква причина. При нас има голямо увлечаване на безработицата, голяма бедност и си мисля, че щеше да е много добре да се включи и Португалия. Дякую бардзо. Чи е може Тери Райнтка с групи Zielonych? Да. Госпожин Райнткар от името на Зелените тук ли или има ли някой желание да вземе отношение от него име? Не. Ако това не е случая и ако няма никой друг, Давам думата отново на нашите гости, госпожа Лудвинек и госпожи, господин Маскарини. Но най-напред всъщност искам да кажа и аз нещо. Аз самата съм скептично настроена към тази програма, към тази гаранция. По мое мнение, можем да посветим всички тези средства на друга програма, като програмата Еразъм, например, която е много по-ефикасна и резултатна. Сега обаче, след като изслушах, този мой скептицизъм търпи критика, търпи промяна. Моите поздравления за извършените проучвания по този проект. Нека да кажа сега следното. Всъщност най-напред казахте, че партньорството не винаги е лесно. Какви са тези трудности? Какво можем да направим, за да ги преодолеем? Акцентирахте и трудността за обучение. Какви предложения, какви решения следва да приложим, за да се справим с това? Казахте, че има нужда от структурни реформи. Какви по-точно? Какви по-точно структурни реформи ще ни позволят да улесним достъпа до трудова, трудовия пазар и изобщо какво можем да направим, за да улесним живота на младежите. Благодаря. Thanks a lot for your comment and questions. Благодаря ви. Now, considering the phone... Що се отнася до определени термини. Благодаря на госпожа Мрен Шартие. Що се отнася до възрастта сега? Казах в началото, че това е седмата година от кризата. Така че онези, които са били безработни преди 5 години, сега вече са в друга възрастова категория. Проблемът за влизането на пазара на труда не е свързан с тези от 15 до 24 но и за цялата криза. проблемите не свършват, когато човек навърши определена възраст. Държавите Шенки го казват. Например, в Италия възрастовата категория е разширена за младежка гаранция. 1524 е официално тя, при нас е 15-29. Някои държави членки има 25, 29. Това е добра идея. Макар, че има проблеми, тъй като се разширява тази категория, включва повече хора, повече потребности и оттам идва всякакви последствия. Индивидуализацията. Мисля, че това е основния кръглен камък за ефикавността на този, тази младежка гаранция. Това е оптимално, защото от една страна имаме нуждата на търсещите работи и на месата, която се предлага, както и ефикасността на тази гаранция, за да може хората да могат да излязат от безработица, т.е. да не си намерят работа. Проучванията показват оптимизирането Съществува обаче проблем. Някои държави членки предоставянето на индивизирана подкрепа и помощ е нещо като Коперникова революция за техния пазар на труда и за доставчиците на услуги. Необходимо е да се мине през определени стъпки, за да се промени целият менталитет и да се предоставя услуги на всички и след това да има индивидуалистичен подход, който е най-ефикасния. И ако всичко това се приобщи към младежката гаранция, така няма да има структурни бариери за навлизането на пазара на труда що се отнася до отделните инструменти и действия. Държавите женки са се съсредоточили върху реформата на стажуването и чиракуването. Обучението и индивидуалната помощ и подходът към младите. Как да се убедят младите да се запишат в програмата? Участието в програмата, не забравяйте, започва при регистриране е, в службите по заетост. Често младите хора нямат достатъчно вяра в публичните институции или в службите по труда, мислят, че те няма да им предоставят една полезна услуга. Разбира се, не във всички държави, но много често нещата изглеждат така, особено в държави с висока безработица. Трябва да се върне доверието. Трябва да се покаже ползата от програмата, което ще доведе до повече млади хора, които ще участват в младежката гаранция. Липсата на доверие всъщност е един от големите проблеми при едно успешно партньорство в някои държави. Понякога няма доверие между отделните страни. И като че ли инициативата увисва ничия. Не се възприема тя като обща инициатива. Това се забелязва в някои държави. Трябва да има доверие между отделните страни, което ще подобри партньорските отношения. Споменах е, един от проектите в Ирландия. Беше по-дълъг е, периода, но като започна да се работи, се заработи добре. И накрая в заключение. Службите по заетост трябва да работят по-добре и да имат един индивидуален подход и към младите, и към останалата част на населението. Е, е, Въпроса на Португалия. Не сме включили в е, проучването си този въпрос, просто защото работехме с ограничен бюджет, затова избрахме тези страни, не можахме да си го позволим. Но ние сме запознати с проблемите на Португалия. Хубавото е обаче, че процента нужди на Португалия е по-нисък, отколкото в средиземноморските, другите средиземноморските страни. Така че друга причина да не я включим. Имате две минути наистина. Съвсем накратко за тази възрастова група. Много е важен въпроса. Трябва да го имаме предвид. Защото тук не става дума само да се гарантират работни места на хората, защото чуваме и говорим много за работеща бедност. Не би трябвало наистина да, да избегнем този бумеранг, това прехвърляне от една в друга перспектива проблемите на индивидуалистичния подход. Проучването ясно сочи, че наистина трябва да възприемем цялостен подход, пълен, защото наистина младежите имат различни проблеми, жилищни настаняване, транспорт. Всички проблеми трябва едновременно да се обхванат, за да сме сигурни, че младежът е, ще се озве в един устойчив и успешен пазар на труда. Защото колегата каза, може да получиш работа, но другите проблеми не се решават. В крайна сметка даден младеж не, не успява твърде дълго да се върне на пазара на труда и по този начин е изключен на Португалия на въпроса. Отговорът е от части нашите бюджетни ограничения, но аз съм сигурна, че ще продължим да работим с вас и ако се проявявате интерес и следите е, отблизо участите в тези проучвания, ние ще ви включим в бъдеще, разбира се. Благодаря. Извинявам се за това, че ви ограничавах във времето. Благодаря на всички участвали в дискусията, благодаря на преводачите и заповядайте на следващото ни заседание днес след обед.